Виждаме, че това е заплаха за сигурността и стабилността на държавата. Приветстваме мирното споразумение, подписано на 11 януари и призоваваме страните да спазват примирието, но от наша гледна точка ще продължим да проследяваме различните аспекти на това споразумение, необходимо е да се проследява и регионалното измерение на конфликта. Искам да кажа, че е, възнамеряваме да изпратим е, една делегация на нашата подкомисия в Етиопия и също така да проведем целодневно изслушване. Всичко това ще бъде включено в нашия списък за дебат в Беба. Приехме една спешна резолюция за масовото изнасилване в Индия. Така че имаме две последователни резолюции, които да се занимават с необходимостта индийското правителство да реагира или да реагира по- интензивно. Трябва да видим а, до каква степен а, европейските институции ще а, и институциите в съответните страни ще а, изпълняват резолюциите. Трябва също така да преценим как може да направим проследяването, последващия контрол на изпълнението на резолюциите по-ефективно. И това не беше спешен а, проект, но беше едно едно, една резолюция на парламента за работниците в текстилните предприятия в Бангладеш, в което призоваваме правителствата на Бангладеш и на Пакистан да разгледат неодавнащите събития и да въведат мерки за предотвратяване на нередностите. Също така Отчетохме и работата на европейски компании в чужбина. Помолихме властите в Бангладеш да разгледат мъченията и убийството на правозащитника в тези предприятия също така обръщаме внимание и на колективните трудови спорове. Нашия колега господин Лайхтир ни представи документация за Комисията по правата на човека във връзка с импичмента на ам, Върховния съдия в Шри-Ланка, тъй като много юристи критикуваха процеса на импичмент и много от тях са получили смъртни заплахи, защото са крати... критикували. Президента е, всъщност е, по време на заседанието ми и срещата ми с посланника на Шри-Ланка повдигнах този въпрос. Повдигнах също така, е, изразих и загриженост, че този процес на импичмент е политически мотивиран и цитирах Нави Пилай, е, върховният комисар по правата на човека, която говореше за катастрофите, е, пред кои, с които се сблъсква правовия ред. И Асоциацията, Сдружението на юристите взе отношение по този въпрос. Е, това е една тема, по която ще работим, когато разглеждаме положението в е, Шри-Ланка на комисията в Женева имаше е, екзекутирана жена в Саудитска Арабия. Тя е работила там известно време, а е в затвора от 2007 година. Госпожа Аштън и ние протестирахме срещу екзекуцията и срещу смъртното наказание. Министър на правосъдието на Саудитска Арабия пътува за Европа поиска среща. Аз ще се възползвам от възможността. Надявам се, че тази среща ще се проведе и аз там ще повдигна въпроса. Също така имаше и смъртна присъда в Бангладеш за военно престъпление. Е, извършено в 71 година и това беше добра възможност да се обсъдят тези въпроси и да се стигне до някакво решение, но не и до смъртна присъда. Лейди Аштън протестира срещу тази екзекуция. Баронеса Аштън също така направи публично изявление, заклеймявайки екзекуцията на 6 души в Тайван. Ще се върнем по този въпрос, когато разглеждаме различните въпроси утре и накрая. Аз се срещнах с Нави Пилър, комисар на ОНЕ по правата на човека, която беше в Брюксел и тя ме увари, че и тя проследява работата на правозащитните институции на Европейския съюз, включително и нашата подкомисия, че тя се радва, че ние получаваме редовна информация от службата на върховния комисар. И тя казва, че тогава, когато гледа към Европа, се, показ, се оказват проблеми с отношението към ромите, проблеми също така с Судан, Мянмар и така нататък. В, през пролета ще изпратим друга делегация на съвета по правата на човека в Женева и се надявам, че ще, отново ще се срещна с госпожа Пилай. Прочетохме също така колко е важно за качеството на нашата работа, резултатите на тези периодични прегледи от страна на ООН. Ние разглеждаме е, случаите на всеобщо периодично разглеждане на проблемите в Женева и след това ние провеждаме нашето заседание на базата на е, информацията, която получаваме. Благодаря за това, че ме изслушвате. Сега, следващата точка, ще чуем доклад на посещението на делегациите на подкомисията по правата на човека. Това се проведе от 18 до 21 декември. Беше много добре, че е, имахме много добро сътрудничество с посолството на Бехрейн, за да се подготвим за посещението. Делегацията проведе редица различни срещи Ситуацията на място е все още трудна по някои въпроси, макар че приветстваме доклада на комисията на Бахрейн. Ние, при, когато говорим за спешната процедура, приета прията през януари, беше много добре, че ние можахме да отидем и сега ще дам думата на госпожа Дайдере, която беше председател на делегацията, да ни запознае с доклада. Thank you very much. Благодаря so, uh, за вашето въведение. Както вече чухте, беше проведено посещение на делегация в Бахрейн. Сега виждам Ярмо. Ярмо донесе ли отчета? Отчетът е готов. Той е все още топъл така да се каже, току-що е излязъл от фурната. Последните изменения внесох с нощи. И ето го готов. Много благодаря на сътрудниците. Този отчет, този проект на доклад бе получен миналата събота и неделя. Така че ние и колегите от делегацията работихме в събота и в неделя, за да изготвим окончателния му вариант. Господин Ричард Хауърд обеща, че ще бъде тук днес. Надявам се да дойде не след дълго, но все пак ще започна да ви давам информацията за нашето посещение. Споменахте нашата резолюция, тази на Европейския парламент, прията в неотложен порядък. Трябва да призная, че не бях е, силен привърженик, е, тъй като е, според мен най-напред трябваше да е, обсъдим отчета, тъй като делегацията бе там на място, по, събра информация от първа ръка. И трябваше, след като се обсъди докладът или отчетът, да се прецени дали резолюция е необходима и във всички случаи, ако такава бъде изготвена, тя ще е по-резултатна. Според мен резолюцията не бе така балансирана, както на мен ми се искаше. Искам да подчертая, че основната цел на нашето посещение – бе да извършим оценка на положението на правата на човека в Бахрейн. Както знаете, държавата мина през дълги периоди на публични демонстрации, започнали през нач... в началото на 2011 година и срещнали е, съпротива от страна на правителствени части, включително насилие. Е, все още се предприемат някои действия, е, все още отделни хора страдат. В моите очи бих казала и в очите на колегите от делегацията, сега ситуацията е, вече е до голяма степен стабилизирана. Не можем да кажем, че има масови протести, че насилието по улиците е широко видимо. Има изолирани случаи, това е сигурно. Uh, our meetings. Накратко ще ви дам информация за срещите, които проведохме. Позволено ни бе да се срещнем с представители на правителството на много високо равнище. Министър на вътрешните работи, министър на правосъдието, външен министър и така нататък. Срещнахме се, т.е. при всички тези срещи бях е, ме придружавани от е, Абдул Рахман Рашид Бумджай, който е председател на Комисията по правата на човека. Искам да благодаря на господин Адам Кулак, нашия посланик на място. Така че е, работата на делегацията протече гладко. Всички наши желания за осъществяване на среща с едно или друго лице бяха изпълнени. По-късно ще ви кажа за посещението ни в затвор, което бе организирано след като пристигнахме. То заслужава да бъде споменато. Срещнахме се и с представители на опозицията, представители на средствата за осведомяване представители на опозиционни движения, правозащитници и други. Подробна информация за тези срещи се съдържа в отчета ни. В този отчет е, е отразена и позицията на посланиците на Европейския съюз, които ни запознаха с положението в страната и ни уведомиха до каква степен препоръките на а, така наречената комисия Бастиони, а, независима анкетна комисия на Бахрейн, са изпълнени. Това бе комисия, сформирана след протестите. Тя излезе с независими препоръки. Ние непрекъснато се интересувахме до каква степен тези препоръки са изпълнени. Можем да кажем, че до голяма степен препоръките са вече изпълнени, но разбира се, искахме да разберем и има ли срок в който това изпълнение на препоръките ще приключи окончателно. Посланиците подчертаха, че понякога и опозицията е силно консервативно, консервативна и правителството също така се страхува от намеса чрез шиитското мълцинство на Иран във вътрешните работи на страната. Така че това а, многократно го чухме. А, в срещи както с нашите посланици там, така и а, с представители на опозицията. Като положителна стъпка можем да посочим създаването на Национална институция за правата на човека. Срещнахме се с нейния главен секретар, който подчерта, че за две годишното си съществуване тази институция, която се нарича комисия, е излязла с 28 декларации по 300 случаи на нарушаване на правата на човека, очертани в нейния годишен отчет. Тази стъпка, тези действия могат да бъдат определени като положителни, разбира се, но главният секретар подчерта, че конкретните инициативи са ограничени поради продължаващия вътрешен конфликт, който, за съжаление, все още не е преустановен. Искам а, да а, ви а, спомена последната новина. Кралят сега желае да подкрепи диалога опозицията на Бахрейн приветства участието на краля в преговорите. Това е новина от преди няколко часа и силно се надявам, че нашата делегация също е допринесла по някакъв начин за приемането на това много положително решение. Ние всъщност призовавахме за него. Проведохме и много срещи. Of, um, uh, е, с представители на долната и на горната камера на парламента. И до някъде бях е, изненадана от силната степен на критичност е, на народните представители за ситуа... към ситуацията. Това, за което те проявиха предпазливост, бяха евентуалните реформи в бъдеще. Мисля обаче, че и разговорите с тях бяха много продуктивни подчертахме, че е, следващите парламентарни избори, насрочени за 2014 година, трябва да протекат е, по правила, приготвени своевременно. И е, тези правила трябва да се основават на национално помирение. Поставихме въпроса защо а, препоръките на независимата комисия все още не са е, изпълнени? И събеседниците ни подчертаха, че положението не е чак толкова стабилно, а, че препоръките да бъдат изпълнени до край сега. Те ще бъдат вероятно изпълнени в бъдеще, но сега все още се проявява предпазливост за изпълнението на всички препоръки. Като цяло мога да кажа, че ние е, и парламентаристите на Бахрейн постигнахме съгласие за конструктивно сътрудничество в дългосрочен план с цел осигуряване на стабилността и благополучието на страната. Говорихме е, за отговорността, която трябва да бъде поета от полицията за прекомерната употреба на насилие в разговор с министъра на вътрешните работи бях уведомена, че вече има разследване на отделни случаи и се търси отговорност на виновните лица. По време на протестите доста работници са уволнени. Попитахме за тях, зададохме въпроса за тях. Беше ни казано, че има 98 случая на уволнени лица и всички те вече са върнати на работните им места. Трудности има с частния сектор. В държавния сектор обаче проблемът явно е преодолян. Също така говорихме за средствата за осведомяване и гражданското общество – Проведохме отделни разговори, е, т.е. разговори по-отделно, както и разговори с участието на цялата делегация. Е, обнародвахме и през комюнике, където подчертахме, че все още предстои много да бъде направено, за да се гарантира реална свобода на медиите. Подчертахме колко важен е плурализмът на медиите, както и е, необходимостта от свобода на изразяването чрез социалните медии. Призовахме е, за е, пълен достъп, неограничаван достъп на неправителствените организации и чужестранните медии до страната. Е, в е, връзка с една е, статия на журналиста, която, на когото не беше позволено да влезе в страната, аз зададох въпрос защо не му е позволен достъп. Отговорено ми бе, че той е получил виза, която не му е давала право да влезе. Това беше отговорът, който чух. Ричард е, сигурно също си спомня, че поставихме въпроса за един е, парламентарист наш, който също не получи своевременно е, виза. И тогава пък отговорът бе, че за члена на нашата делегация останал без виза, имало твърде кратко време за издаването й. Тоест, документите не са били внесени в Бахрейнското посолство своевременно и за това този е, наш колега е останал без виза. Това бе отговорът. Мисля, че е доста сложен случаят с, леки, с лекарите. По този въпрос изслушахме е, опозицията и слушахме и становището на медицинското сдружение, лекарското сдружение на Бахрейн. В комюникето ясно подчертахме, че се противопоставяме на ситуация, при която е, медицинският персонал се преследва по съдебен ред е, и попада в затвора само заради изпълнението на лекарските си задължения. Това е ясно заявено на моята среща представителите на лекарското сдружение, представители на лекарското сдружение на Бахрейн, чухме от тях, че е, попадането в затвора и обвиненията, които са повдигнати на техните колеги, не се дължат е, на това, че са изпълнявали задълженията си, за това, че не са взели предвид положението на хората. И за това също, че са използвали помещенията на медицинския комплекс Салмания за протестни действия, вместо да лекуват пациентите. Мисля, че единственият начин за преодоляване на този проблем би бил справедлив и публичен процес. Говорихме за това, когато се срещнахме както с министъра на правосъдието, така и с министъра на вътрешните работи. Министърът на правосъдието призна, че има доста случаи, е, които трябва да бъдат разисквани и решени. И заяви, че има доста съдии, които не са достатъчно компетентни да вършат е, съдийската си работа, е, поради което компетентността им трябва да се повиши. Той а, а, приветства нашето предложение Европейският съюз да окаже съдействие за обучението на съдиите и за създаването на съдебна система, която гарантира провеждането на справедливи съдебни производства. Като нещо положително можем да откроим наличието на институция на омбудсмана – такава е създадена, но в своето комюнике ние специално подчертахме, че съдилищата трябва да бъдат независими. А, това въжи и за институцията а, на омбудсмана, както и за всички други институции, работещи с правата на човек. Можете да видите това в комюникето. What else I would like to... Какво друго? Да ви кажа, не бих искала да се простирам прекалено на широко, тъй като и колегата господин Хауърд със сигурност ще има какво да допълни. Бих казала, че вече вече много е сторено. Например, както казах, създадена е институцията на омбудсмана – Прокуратурата е отделена от е, Министерството на вътрешните работи. Започнал е, макар и да не е приключил процесът на отделяне на съдебната система от Министерството на правосъдието. Е, полагат се усилия законодателно да се гарантира свободата на изразяване, независимостта на съдебната власт, забраната на изтезанията е, и да бъдат укрепени правата на човека. Мисля, е, че има и нещо друго, което е положително. Информация, която постъпи след посещението ни. Полицейските управления не знае дали всички, но поне някои вече са снабдени е, с аудиовизуални системи, е, за да не се допускат изтезания. За съжаление, в затвора Джая чухме от лицата, с които се срещнахме, че задържаните са били изтезавани и това, разбира се, много ни разочарова. Както казах, Посещението в този затвор беше разрешено в напълно оперативен порядък. Е, сутринта попитахме министъра на правосъдието дали не можем да осъществим такова посещение, но по-късно се срещнахме с министра на вътрешните работи и той наистина ни даде разрешение да посетим затвора. Поискахме да прекараме там час и половина с господин Хавая, господин Ибрахим Шариф и е, господин Шариф, правозащитници, но е, всъщност посещението ни бе много по-дълго. Това бе много положителен знак. Не съм а, сигурна, че то, такова нещо може да се случи в а, доста други страни. А, затворът си е затвор, а, но въпреки това имахме възможност да разговаряме на четири очи с затворниците без а, други свидетели и получихме от тях много ценна информация. И така. Отчетът се състои от 15 страници, дължък е. Опитали сме се да бъдем максимално обективни, и е, излагайки положението от различни ъгли. Смятам, че нашето прескомюнике също имаше много важно значение. Е, но е, той изигра ролята на стимул за по-нататъчни положителни стъпки, тъй като бе много положително по дух. Надявам се, че и в бъдеще ще продължи диалогът с парламентаристите на Бахрейн и с бахрейнското правителство. Като ръководител на делегацията многократно чух уверение, че правителството на Бахрейн желае да продължи диалога между различните групи между различните заинтересовани участници в събитията напоследък. Спомням си какво каза министърът на вътрешните работи. Сунити, шиити, всички, независимо от верската им принадлежност, са бахрейнски граждани. Не бихме искали да ги делим, каза той. Все още е, не всички е, могат да участват в силите за сигурност като служители, но вече всички могат да е, постъпят в армията. Така че това са положителни стъпки и мисля, че ние и за бъдеще можем да помагаме с нашите експертни познания и с нашия опит за по-добро бъдеще на Бахрейн. Благодаря ви за изчерпателния доклад. Господин Хауит, имате думата. Благодаря. Искам да благодаря на колегата за а, това, че тя участваше а, така добре като председател на нашата делегация. Тя обясни много от констатациите на делегацията. Не искам да повторя нещо, което беше казано, не искам да добавя нещо към това, което каза Както знаете, аз понякога съм критикувал в миналото ам, мисии, които търсят жертви на а, правозащитни злоупотреби. В този случай наистина имаше програма и аз съм сигурен, че Получихме наистина отлична подкрепа за това, което се опитвахме да постигнем. Делегацията имаше трудна задача, но се справихме блестящо. Просто искам това наистина да го кажа за протокола, защото наистина искам да, по, да поздравя и да благодаря посланника на Бахрейн аз се срещах с него лично и а, от името на своето правителство посланника ни отдели значително време и сътрудничество за естествено ние не сме съгласни с позицията на бахрейнското правителство по много въпроси, но ам, има стремеж за подобряване на правозащитната ситуация. Аз се надявам, че гражданите на Бахрейн ще а, имат успешна борба. В а, тази държава, ако се критикува а, управлението, човек отива в затвора и това е за това се казва с затвор. Свободата на изразяването е а, не достатъчна в страната. Социалните медия, медии проявяват интерес. Имаше много арести, които бяха преведени. Опитваме се да проведем диалог с нашите бахрейнски събеседници, за да се види а, да се видят нещата, които ние не харесваме. Има естествено някои неща, които се казват и в моята страна за кралското семейство, което на мен не ми харесва, но трябва да има разбиране в Бахрейн какво може да се говори и какво не може да се говори. сега по затворниците за по сво, заради техните убеждения. Те може би са хиляди, може би две хиляди след първите процес, протести, които това бяха хора, които бяха временно хвърлени в затвори. Ние непрекъснато питаме а, колко от тези хора са останали в затворите. Мисля, че освобождаването на политически затворници ще бъде една много важна мярка за изграждане на доверието, за да може отношенията да се развиват успешно. Ние се срещнахме с 31 затворници за убежденията си, които бяха останали в затворите, но начина по който се отнасят към тях е емблематичен за напредъка, който страната се опитва да постигне във връзка с независимата анкетна комисия имаше различни становища, няма да ги цитирам, но един представител от държава членка каза, че 25% от препоръките на анкетната комисия са били изпълнени, други казаха 10% съвета, който чухме, е, информацията, която получихме, че не се е случило нещо късен колко много от последното ни посещение. Аз мисля, че всички ние сме съгласни, че ако има при е, изпълнение на препоръките, това ще бъде значителна стъпка напред, но не знам до каква степен наистина има напредък в приложението, както се твърди. По учителите, медицинския персонал, ние наистина се срещахме с редица лица, които са били арестувани или очакват, очакват съдебен процес Следователно, имахме доказателство за мъчения и е, тези арести бяха начин те да, а, да им бъде затворена устата. Това е нещо, което трябва да привлече международно внимание. Тези хора са или в затвора, или са заплашени с затвор, положението им не се подобрява и ние ще продължим да, се, да сме загрижени за тях. По въпросите за мъчението и различните злоупотреби, на нас ни каза вътрешния министр, че е използван огън срещу протестиращите, които са били мирни протестиращи. Ние зададохме този въпрос, представихме тези доказателства. че всъщност са а, използвани оръжия, които в нормалния случай са а, не смъртоносни, но а, когато са изстрелвани, например, сълзотворен газ от много малко разстояние, той може наистина да, при, да причини смърт. Всичко това са много сериозни обвинения има огромни изисквания за протестиращите, подшение на протестиращите. Забраната е отменена, но това е само първата стъпка. Във връзка с самия диалог, разбира се, ние призовахме да има диалог и честно казано, бахрейнците искаха това да стане и това беше така трябваше да стане. Не можеше да се каже, че едната страна е права, а другата не. Това е поляризирано общество и диалога, обединяването на различни страни беше много важно. Това, което успяхме да установим е че хората а, не вярват, а, че живеят в а, безопасност. А, не беше достатъчно и а, мисля, че трябва да се направи нещо повече от диалог, трябва да се създадат условия за по-добро доверие за мен ще бъде интересно да прочетем какво по-нататък е направено. Но от нещата, които обсъдихме, е, че а, има доводи в полза на онеси а, елементи в, в опозицията, които искат среща с, с управляващите като трамплин към един всеобхватен диалог. Ние постигнахме известно съгласие с някои от тези групи. Това е една държава, която е по-отворена от другите. И а, всъщност ние би трябвало да отбележим факта, че други държави бяха много по-малко открити. А, техните правозащитни условия не бяха обект на такъв контрол и анализ, но а, трябва да а, видим, че в контекста на арабската пролет в тази държава потенциала не е реализиран, има сериозни правозащитни нарушения и се радвам, че нашата подкомисия реши да посети тази държава и се надяваме, че поне мъничко сме помогнали за правозащитната ситуация. Благодаря на Ричард Хаует. Имаше още два двама членове на делегацията, госпожа Андрекини и госпожа а, сега, съжалявам, че не можем да отложим тях, техния доклад. Аз в момента в Чили, но това може да се направи на заседанието на комисията по външни работи на 7 март. Но преди да дам думата на следващия оратор, господин а, посланник. А, много ви моля а, да говорите 3 минути, за да ми облегчите работата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда лаконичен. И аз искам да благодаря на госпожа Вайдера и на делегацията посетила Бахрейн, да благодаря и за техния отчет. Няма да коментирам отчета. Той отразява това, което са видели членовете на делегацията. Ние бяхме инициатори на това посещение, за да отворим вратата за сътрудничество между Европейския и Бахрейнския парламент. Само няколко бележки във връзка с националния диалог. Само преди е, няколко дни е, чухме призив е, за диалог от Негово Величество Краля. И сега подготвяме този диалог, който вероятно ще започне скоро. Както казах, ние поставихме началото на това посещение, за да покажем волята си за сътрудничество между двете страни. Но мислейки на висока глас, от миналата седмица се питам какво се случи. Логиката казва, първо, второ, трето. Посещението бе осъществено, отчетът бе написан, третата стъпка е заключение. За съжаление, миналата седмица на 17 януари Европейският парламент прие резолюция против Бахрейн. Питам се на висок глас, разсъждавам на висок глас, защо прибързахме с заключенията. А, има някои ключови цифри в европейския пар... А, ключови фигури в Европейския парламент и извън него, които не желаят такова сътрудничество между нас да се осъществи и се стремят да изпреварят времето. Искам да ви уверя, че нашата отворена врата винаги ще остане отворена за вас и всички ваши представители са добре дошли в нашата страна. Само, че искам да кажа, че ако всеки път при посещение се надявам да няма прията резолюция против Бахрей, надявам се това да остане изолиран случай. Искам да кажа благодаря на, на всички и да попитам дали вашата подкомисия не може днес да приеме някакво изявление във връзка с посещението, да благодари за посещението поне, защото миналата седмица бе приета резолюцията. А сега изведнъж се оказва, че има не толкова отрицателни заключения в отчета. Благодаря, господин посланник. Мога да ви уверя, че ние не планираме резолюциите и посещенията заедно. значи резолюциите, приемани в спешен порядък, следват различна логика. Те са отклик на събития, настъпили в страната. Трябва да кажа също обаче, че трябва да погледнем и самата процедура за приемане на такива резолюции в неотложен порядък и е, да помоля сега да вземат е, отношение колегите от службата за външни действия. Госпожа Крокстаде и господин Александридис е, са сред нас. Господин Александридис е от е, звеното за правата на човека и също така, ако може да вземете отношение по е, спешната резолюция, която приехме миналата седмица. Благодаря, госпожо представ... Е, председател. Най-напред искам е, да заявя, че ние е, отдаваме дължимото признание на ролята, изиграна от Европейския парламент, цел Бахрейн да остане в дневния ред. Искам да благодаря и на приноса на вашата подкомисия и за извънредно балансираните е, препоръки и отчет. Както знаете, госпожо Бахрейн, е важна тема и тревожна тема за върховния представител, госпожа Аштън. Ние би трябвало да се стремим към защита на целия бахрейнски народ и към недопускане на насилие, от която и да е страна. Това е в центъра на дейността на, на върховния представител. Днес е, по-солидни вече са доказателствата, е, че се върви в правилна посока и за това, както почитаемите евродепутати, и ние се радваме, че кралят е призовал е, към нов диалог. Това е следствие от друг призив на престолонаследника, който бе посрещнат радушно от опозицията. Европейският съюз трайно ще работи с всички страни за подготовка на основата за общонационален диалог, устойчиви реформи, преодоляване на социално-економическите тежнения на бахрейнските граждани. Искам да се спра на един въпрос, поставен от е, почитаемите евродепутати. Е, наистина Европейският съюз в момента създава е, програма, която напълно съответства на препоръките на комисията Басиони, анкетната комисия на Бахрейн, за обучение на съдиите. В момента изготвяме тази програма, т.е. тя поне вече се работи длъжна съм да кажа, че върховният представител изрази разочарование от решението да бъдат определени наказания по-рано този месец. Нейната позиция бе, че в дух на помирение би трябвало да се покаже снисхождение и милост. You did not want to add. Okay. Вашият колега не иска да се изкаже, така ли? Да, господин Танок, така такъв случай. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че не бях в началото на разискванията ви. Е, не участвах е, в делегацията, но участвах в разискванията по резолюцията в пленарно заседание. Няколко коментара във връзка с кралство Бахрейн. Това е малка страна с много предизвикателства която се опитва да запази конституционната си монархия и е, толерантното си много етническо общество. Има опасност от намеса от Иран, е, има опасност е, от налагане на шириатски закон, е, има претенции към територията. Мисля, че правителството и кралят признават, че са допуснати грешки, че неправомерна сила е била използвана преди година. Очевидно процесите, които са последвали, са справедливи ако а, са а, направени грешки с наказанията, може би ще трябва да има обжалване. Ние призовахме за милост. <clears throat> Бахрейн трябва допълнително да научи още доста а, за това как се прилагат демократичните стандарти в една издържана правова държава. Като се има предвид какви са стандартите в региона, бахринците са изключително толерантни. Там има много християнски църкви, има голяма търпимост към други вери и църкви. И а, е, мисля, а, е, че а, е, не трябва да концентрираме толкова много внимание върху Бахрейн. Има много по-голяма страна наблизо, която е много по-агресивна, а, не зачита своите мълцинства. Мисля, че Бахрейн заедно с Обединените арабски емирства се опитва да балансира, да запази сигурността, да запази целостта на страната и да се противопостави на чужестранната намеса често пъти дилемите в областта на правата на човека са свързани с постигане на правилното, необходимото равновесие. И мисля, че ще бъде а, несправедливо, ако посланникът изразява становище, че страната се чувства засегната от една насочена специално към нея отрицателна резолюция. Не би трябвало тя, тази страна да бъде откроявана като пример за нарушение на права на човека. Това са грешки и съм сигурен, че правителството ще откликне на нашите искания за подобряване на положението, за преразглеждане на случаите и може би кралят наистина ще прояви снисхождение, когато е необходимо. Благодаря, господин Танък. Вие Правилно цитирахте стандартите в региона. В началото казах, е, че министърът е, на правосъдието на Саудитска Арабия обяви посещението си и поиска среща, така че смятам, че можем да обсъдим нарушенията на правата на човека в неговата страна. Сега искам да проверя дали има е, някакво окончателно заявление. Ето това е окончателният отчет, който току-що е излязъл от копирната машина. Е, в него се съдържат много подробни констатации. Това е окончателното ни заявление. Е, цялото ни заседание се предава в интернет. Това е също така да се каже документ с публично значение. Можете да се позовете и на всичко, което ние казваме по време на заседанието. Благодаря. Сега госпожа Вайдера и след това господин Хауърд. Може ли да кажа няколко думи? Или може би Ричард първо? Ричард, заповядай. Може би щях да кажа това, което и ти щеше да кажеш – но просто вземам а, повод от казаното от а, господин Танък а, а, и а, в а, отговор на посланика, а, не бих а, възразил, ако а, ние приемем една резолюция с която, или решение, с което да благодарим на а, бахрейнската страна за организирането на посещението. Мисля, че ще бъде напълно уместно такова действие. То ще изгря ролята на определен знак и очаквам е, бъдещите срещи с бахрейнските парламентаристи. Е, надявам се, че госпожа Вайдер и аз ще участваме в това заседание на Комисията по външни работи, защото диалогът е от основно значение. Благодаря, госпожа Вайдере. Благодаря. Аз е, искам е, да благодаря най-сърдечно на посланника на Бахрейн и на нашите колеги е, парламентаристи е, в Бахрейн. Те направиха така, че работата на нашата делегация протече много гладко. Мисля, че спечелихме приятели между правителството и опозицията. Сега а, всички са убедени, че ще има истински диалог и а, правителството и опозицията знаят, че имат много общи допирни точки. А, нашата основна цел беше да предложим съвет и помощ. Личното ми виждане, и на това вече се спрях, е, че тази резолюция, както в началото казах, е, не беше е, балансирана. Докато отчетът ни е балансиран, той се основава на факти. И в този смисъл е, трябва да извършим по-нататъчната си работа. Искам да благодаря на господин Абдул Рахман Рашид Бумджайд, който е председател е, на е, Комисията по външни работи и беше с делегацията от ранни зори до късно вечерта всеки ден и всъщност много помогна за постигане на нейните цели. Така че отправям най-топли пожелания към страната. Господин Танък се изрази на много по-изискан английски, отколкото аз бих могла. Е, за е, ролята на Бахрейн в региона, е, за това какво можем да кажем, ако сравним Бахрейн с останалите страни в същия район, мисля, че добро начало е на лице. Остава да продължим сътрудничеството си. Част Сега ще дам думата на господин Токеш. Искам да благодаря на посланника и на неговия екип ще ви предоставя информацията в писмена форма, заедно с доклада на де, делегацията. Господин Токиш, моля ви да бъдете кратък. Да, ще бъда съвсем кратък. Аз мисля, че решението на Европейския парламент и доклада на делегацията – не беше в а, най-доброто възможно, в най-добрия възможен момент. Защото ако заклеймим Бахрейн в резолюция, тогава ще отслабим а, посредническата работа на делегацията. Според мен е жалко, че доклада, решението, делегацията и резолюцията се съвпетно съвпаднаха по време. И ние трябва да подкрепим Бахрейн за усилията му да направи промяна. Благодаря господин Тойкаш, благодаря на всички за мисията и за изчерпателния доклад. И сега преминаваме към следващата точка. Отново госпожа Вайдере. Въздействието на финансовата и економическата криза върху правата на човека. Секретарията получи 124 изменения, доколкото разбирам, вие в момента работите по компромисните изменения и че предвиждате среща с докладчиците в Сянка за следващата седмица. Това са госпожа Вершиян, госпожа Тана, госпожа Шарки, господин Марти. Аз мисля, че би трябвало да започнем с доклада на госпожа Вайдере. След това вече да чуем и докладчиците в сянка. Госпожо Вайдере, имате думата. Този път ще използвам собствения си език, защото с толкова много английски вече ми е сложно. Ще започна, ще говоря латвийски. Уважаеми колеги, току-що приключихме а, момент а, а, на приемането на измененията. Имаме 122 изменения и ще започнем а, да работим в тясно сътрудничество да, одобрим, да подобрим доклада. Аз бих желала да изразя благодарността си на всички колеги които внесоха изменения. Аз ги разгледах и съм сигурна, че голямото мнозинство на тези изменения наистина допринасят за подобряването на доклада в сравнение с първоначалния му вид. Искам да благодаря на всички колеги. Искам да откроя някои изменения. Ние обсъдихме доклада на предишното заседание. Благодаря на всички за работата по доклада, както и за внесените изменения. Няма да мога да говоря за всички 124 изменения сега. Съгласен съм, съгласен съм с онези, които посочиха е, отрицателното въздействие на корупцията върху правата на човека. Аз правя предложение за компромисно изменение. Следващата седмица, във вторник, всички докладчици в Сянка са поканени да присъстват на едно заседание, за да обсъдим евентуални компромисни изменения, да видим каква е мотивацията за някои изменения – не ми е съвсем ясно а, това, което казва госпожа Вержияр или господин Тавареш 100%, но напълно съм съгласна с колегите, които посочиха отрицателното въздействие на корупцията за правата на човек. Аз искам да цитирам госпожа Гомеш, господин Тавареш също така говори за корупцията и ще се опитам да предложа компромисно изменение. Всяко изменение си има своята мотивация. Ще се опитам да го отразя. По време на кризи е важно да се подчертае ролята на Европейския съюз като източник на помощ. Това е 23-тото изменение. Важното е- важно е да се подчертае, че благодарение на господин Ариол, който посочва в изменение 74, е, нещо, което аз се опитвам да включа в, и в своя доклад. Господин Тавареш в изменение 32 е, разбира, че трябва да подкрепим политическите събития в трети страни, дори и при тежки економически условия. А друг колега а, предлага изменение 71, с което съм съгласна. Анджей Джип е, проявява с колегите си много творчески подход, но има проблеми а, е, за местните жители тогава, когато техните дружества искат да закупят земя. Следователно, е, това е отразено в изменение 49, 96 и 97. Подобно на колегите ми, те смятат, че развитието на селското стопанство и подкрепата за местната продукция е важен елемент във всяка стратегия и това е отразено в изменение 56. Съгласна съм с Жан Риад – че трябва да подобрим конкурентоспособността на третите страни. Това е посочено в изменението 109. Благодаря на госпожа Вержия, Мария Пашаке и други колеги за измененията, които подчертават необходимата ефективност на подхода за съдебната система. Може би няма да мога да подкрепя всички изменения, защото може би някои от тях е, се впускат твърде надълбоко в е, ситуацията е, и в ситуацията в Европейския съюз. Ние първоначално бяхме раз, се разбрали, че проблемите на Европейския съюз няма да бъдат обект на този документ – Кризата засяга абсолютно всички държави членки, но по различен начин. И а, ние няма да се занимаваме с тези проблеми в нашата резолюция. Много от измененията са свързани с един и същи параграф. Ако госпожа Вержия беше тук, щях да посоча, че тя е внесла много изменения те са от такова естество, че аз бях в състояние да подкрепя половината от тях, но не и другата половина, тъй като ние имаме политически различия. И така, че ние ще гласуваме в някои случаи разделно. А ако има някои от колегите тук присъстващи, които бих искали да кажат нещо по този въпрос – аз искам да кажа, че нямам а, пълна мотивация да изразявам личното си становище за личените пасажи. Искам да споделя коментарите на колегите, защо даден текст е бил заличен. Понякога и аз самата не разбирам защо. А Ако колегите, които предложиха тези изменения, може би биха могли да кажат и да обяснят какво са искали или може би докладчиците в сянка биха могли да ми кажат това, тъй като това ще ми помогне да взема решение. И както ви казах, много съм удовлетворена от 124-те изменения. Очаквам че те ще подобрят доклада и ще се стигне до общата позиция на Европейския парламент. Председателката, благодаря госпожо Вайдере. Проверих дали госпожа Вержия може да бъде тук. За съжаление тя не може, но ще бъде на заседанието ви с докладчиците в Сянка. en la sombra de nuestro grupo, David Martín, que se halla en Jordania. Аз е, искам да извиня е, господин Мантера, който в е, Йордания в момента е по служебни причини. Там има избори за долна камера на парламента и те се провеждат всъщност днес, поради което той ме помоли да бъде извинен тук, че не може да присъства на днешното заседание. помолиме също да представя неговата оценка на доклада. Първо, той по принцип подкрепя този доклад и до голяма степен е съгласен с неговото съдържание. Второ, посочва, че не вижда някакви съществени проблеми с тези 100 изменения, които са представени. Е, това не е нещо необичайно при доклад по собствена инициатива. И трето, той посочва, че ще се опита при срещата с докладчиците в Сянка да постигне компромиси, които вероятно ще могат да получат мнозинство. Посочи също, че е на разположение на докладчика, ако тя желая това – и ми позволете накратко да кажа, че мнението на Дейвид Мартин до голяма степен се покрива с моето. Господин Тавариш. Мистер Тавариш. Окей. Sorry, I, I was, uh... Извинявайте, просто четях, че един за това, че един от авторите на доклада за Международния валутен а, а, фонд е бил уволнен. Това са докладите от страни в кризи. Това може да не е свързано с доклада на госпожа Вайдере, но връзката е непряка, а именно, че кризата – прави не само тези държави економически уязвими, а прави всички нас институционално уязвими. За щастие това не се отнася за този доклад, тъй като в него се съдържат много добри идеи. Аз го четох с удоволствие, и участвах в дебата. Също така внесох някои изменения, не много, защото според мен доклада е в вярната посока. Просто добавям някои екологични критерии, като един аспект, на който трябва да обърнем внимание, понякога включваме критиките на Европейския съюз за това, което може да се направи, като изрично се подчертава, че тези критики се отнасят и за нас, така че това са системните изменения, но изменението на съдържанието, което реших да включа, се съсредоточават в три аспекти. Едното изменение 11, е което се отнася точно за този аспект. Изменение 11 е, в него се говори, че кризата ни прави економически уязвими и това влияе също върху външната политика и върху други политики. Например, тогава, когато нашите правителства нямат пари, те би трябвало, те са принудени да продават а, в каш редица търговски дружества и има а, акули, които идват и купуват а, нашите предприятия, не може да ги а, разбира се, да ги приватизираме но а, има някои неща в економическото мислене, които ме озадачават. Това е отразено в изменение 11. Втората насонията ми се представлява от изменение 18, връзката между корупцията и корозията. Корупцията е а, престъпление, но тя води до корозия на демократичните институции. Това нещо важно като явление, което се разраства и се а, засилва след 2008 година и трябва да се търси решение. Мисля, че това, по това има консенсус, съдейки от дебатите в парламента. Трет, Същата линия се отразява в изменение 32 относно кризата и нейния ефект, който може да не е непременно пряк, но а, принуждава правителствата да намалят възможностите за хуманитарна а, помощ и това противоречи на международните цели, към които ние се придържаме. Някои правителства в Европа също така предприемат мерки аз бих желал наистина да изчакам да видя какво ще направи госпожа Вайдаре с изготвянето на компромиси в заседанията ни в близкото бъдеще с докладчиците в Сянка ако се обединят е, измененията, например 61 за е, точките от преамбюла. Е, това е свързано с нещо, което обсъждахме и в моя доклад преди малко, а именно, че ако направим концесии в външната и правозащитната политика, Стигаме до заключението, че това са добри идеи в прагматична гледна точка и тези идеи ще направят нашата правозащитна политика просто декоративна. И това, най- това най-много ме тревожи, като както когато се говори за правата на човека като заплаха. Не би А, ние се опитваме да насърчим държавите членки на Европейския съюз да не правят концесии в правозащитната сфера, защото в кратко в средносрочен и дългосрочен период. Това ще бъде лошо и за жертвите на правозащитните нарушения, но и за съответните държави, защото това ще снижи е, стандартите в трудовото законодателство, екологичните стандарти, ще действа против интересите на европейските граждани. И това е нещо, за което всички ние сме съгласни, но трябва да го повтаряме непрекъснато, за да може наистина да се изпълни. Мисля, че госпожа Вайдере е изготвила един много добър доклад в това отношение. Благодаря, господин Тавареш, господин Танок не е тук. Доколкото разбирам, той няма изменения. Госпожа Шаке ще присъства на заседанието следващата седмица с, с е, е, докладчиците в сянка. Естествено, вие ще вземете предвид измененията от Комисията по развитие. Ако имате тежки проблеми, моля, информирате ме. Ние би трябвало да работим с комисията по развитието по един друг доклад и с изменението от 9 може да продължим в добра пози... госпожа... добра позиция. Сега е представител на службата за външни действия. Благодаря ви. Не мога да дам обратна информация, тъй като проучваме все още голяма част от измененията. Um, which... Uh, Искам само да сигнализирам за нещо, което ще бъде обозначено и от неправителствените организации, ако им дадем микрофона. Инициатива, която бе задвижена днес сутринта и може би има значение за доклада. Достатъчно храна, ако това е името на кампанията, тя обхваща около 100 неправителствени организации във връзка с срещата на Г8 по-късно тази година. Може би това е добре да влезе в протокола от заседанието, тъй като е доста голяма инициатива. Благодаря, господин Сван. Госпожо Вайдер, искате ли да приключите разискванията? Исках да кажа, че съм много благодарна за всички тези изменения. Е, наистина съм благодарна за поступилите бележки и очаквам е, следващата седмица, когато ще приключим работата е, в вид на компромисни и изменения. Надявам се, че в бъдеще работата ни ще е толкова градивна, колкото бе и в миналото. Председателят, благодаря. Сега само да ви уведомя за съответните дати. Заседанието на докладчиците в Сянка следващата седмица. В Афет на 18 февруари ще се разискват измененията. На 19 те ще бъдат гласувани. А на пленарното заседание през април ще гласуваме доклада в пленарна зала. Благодаря. С това преминаваме към Следващата точка от дневния ред е, – отчет от е, посещението на делегацията на нашата подкомисия в Турция. Госпожа Лаша и аз бяхме в състава на тази делегация до Турция. Целта бе двояка. Проведохме един ден посещение в Анкара. Видяхме се с представители на различни министерства, гражданското общество, научните среди и прочи. А втория ден посетихме турско-сирийската граница. Писменият ни отчет току-що е копиран, още е горещ. Надявам се, че е бил разпространен. Да, разпространен е в началото на това заседание, потвърждават от секретарията. И сега <laughs> предпочитам да превключа на немски, тъй като по този начин по-добре ще използвам. Yeah, I saw, um die zentralen Themen für uns bei diesem bei Основното за нас при тази мисия бе да се запознаем с ситуацията, що се отнася до медиите и свободата на печата, с степента, до която са напреднали реформите в съдебната власт съответствието на вътрешното законодателство с международното право, както и да се запознаем е, с влиянието, което изпълнителната власт може да оказва върху съдебната. След пристигането си се срещнахме с представители на гражданското общество от 13 различни групи. Това бе още в самото начало от всички групи, независимо дали синдикати или журналистически организации или организации на хора с различна сексуална ориентация, че в Турция се работи много официално за привеждане на националното законодателство в съответствие с международните стандарти и в някои случаи само липсват институциите. Така че да кажем, когато говорим за правата на жените беженци, няма гореща телефонна линия, от този тип са проблемите. Макар и бавен, напредъкът е на лице. Вторият аспект е както следва. Политическото ръководство – не иска в страната да се развиват процеси, които не е в състояние да управлява, които са извън неговия контрол. И затова правата на жените отпадат от названието на Министерството. Преди се е казвало Министерство за семейството и правата на жените. Сега правата на жените липсва в названието. Твърди се, че в момента трябва да се подхожда към тази материя от друг ъгъл, а именно правата на жените следва да бъдат предмет на разискване само в контекста на семейството. Една положителна стъпка Създават се национални институции за защита на правата на човека, например Националния институт за правата на човека. Очакването е този институт да започне да провежда заседание. Вече е издигната кандидатурата и извършен избор на председател. Не е ясно обаче на къде ще тръгне работата. Неяснотите са свързани с мандата. Казва се, че този институт не съответства на стандартите или на очакванията на ОНЕ. Мисля, че е, тук е, под комисията ние трябва да обръщаме внимание на всички съществуващи институти за правата на човека. Вече има колеги, които се занимават с тези институти в Източна Европа, но мисля, че е особено важно да е, провеждаме такова наблюдение на глобално равнище, за да гарантираме спазване на стандартите. Когато се срещнахме с представители е, на правителството в Турция, ни беше казано, че институтите за правата на човека дори в Европейския съюз не винаги отговарят на изискуемите стандарти. Затова е, смятам, че Европейският парламент трябва да прави повече за подпомагане на националните институти, които работят в областта на правата на човек. В Турция е, неодавна е, е, създадена институцията на омбудсмана. тя бе съществувала само няколко седмици преди нашето посещение. Омбудсманът дава възможност на гражданите да подават жалби против решенията на изпълнителните органи. Така че това е наистина важна институция за отстояване на фундаменталните права, както и за борба с корупцията. Значителен проблем е самото устройство на а, офиса на омбудсмана. Господин Оноглу, който е бивш съдия, е издигнат като кандидат. Говорихме с него, но се чуват много сериозни критики. За а, ролята му в един състав на апелативен съд, в който е работил. и е, който състав е постановил решение през 2006 година срещу кюрдски журналист. Е, мисля, е, че е, е, това е журналиста, който беше е, убит, господин Динк. Der türkischen Bevölkerung die Arbeit dieser Ombudsstelle wirklich als äh, neutral und gut angesehen wird. Според нас тази дискусия не засяга само институцията на омбудсмана, има опасения, освен това, че тази институция поради личността на господин Оноглу няма да бъде безпристрастна. В нашия разговор господин Оноглу каза, че е участвал, не е участвал пряко в съвещанията на апелативния съд по това дело и е имал само косвено отношение. Има един случай, който искам да откроя. Е, става дума за нещо два дни преди нашето пристигане. Е, тогава публично в реч министър-председателя Ердоган заяви, че има проблеми в Турция, свързани с насилие – и е, с разделението на властите. Това е много важен момент, във връзка с който има много критики от страна на гражданското общество. Трябва да видим точно какво е положението в Турция и да го обсъдим. Въпросът е важен за Министерството на правосъдието. Има един случай на Пина Селик, лице осъдено за участие в терористично нападение през 1998 година. Съдебният процес е бил доста дълъг. Жената е задържана, изпратена е в затвор, където е подложена на насилие и е, е, в последствие е уневинена, оправдана. Сега обаче, е, след като делото е върнато за ново разглеждане, тя получава доживотна присъда. В момента има висящо дело пред съда в Страсбург. Разисквахме този случай миналата седмица в тази връзка. Очаква се съда да се произнесе утре. Тук очевидно е на лице пример за намеса на изпълнителната власт в работата на съдебната власт. Това не може да бъде пример за подражание. Друг момент. На 18 януари са направени цяла поредица арести Е, арестувани са адвокати, които представляват правозащитници. Всички арести е, са извършени по обвинение за участие в терористична дейност. Ако тези случаи стигнат до съд, е, мисля още от сега е ясно, че тук има проблеми с намес, политическо влияние. В този случай говорим за 15 адвокати, които защитават правозащитници. Не можем просто да игнорираме този случай. Следва да го поставим под наблюдение. Наистина много оценим степента, до която компетентните органи особено Министерство на правосъдието, се опитват да се справят с положението, особено що се отнася до решенията на съда в Страсбург. Те наистина се опитват да въведат тези решения в националното законодателство. Това е много важно. Е, в крайна сметка пред съда Страсбург се гледат преимуществено дела от Русия и Турция. Beständig auf die Unabhängigkeit der Justiz. Друга тема винаги е била ситуацията на кюрдите. Непрекъснато има въоръжени сблъсъци там – през 2012 година. Тоест, е, всъщност, е, такива сблъсъци има от изборите през 2011 година насама. През 2012 година нямаше нито един ден в годината, в който да не е имало въоръжени сблъсъци. Аз мога да посоча, че това беше първото им посещение в Турция – като член на Комисията по правата на човека и това доста ме очуди, но всъщност правната система там е такава, че се говори непрекъснато за ситуацията на турците, независимо в каква връзка, независимо в кое министерство и навсякъде, когато става дума за тях, се употребява израза терорист. Аз е, намерих това за много странно, защото смятам, че трябва винаги да се следи каква е позицията на конкретното лице, е, което принадлежи към кюрдите. Също така има е, много депутати от партията БДП, които са или кюрди, или са приятелски настроени спрямо кюрдите отказват да се явяват на заседания в националния парламент, защото шестима от техните колеги са задържани. Имахме отделни разговори с депутати от БДП и там е, пролича песимистичното им настроение по отношение на това, е, що се отнася до изработката на конституция или е, правата на етническите малцинства. Много е трудно в настоящия дебат да се установи как ще се стигне до е, намаляване на бариерата от 10% при националните избори. Така че аз е, мисля, че в случая ние би трябвало от една страна е, да наблюдаваме изготвянето на нова конституция, обаче ще трябва да следим също, когато има отделни разпити пред съда е, провеждани с е, активисти, правозащитници, журналисти, е, да можем в нашата подкомисия да огласяваме резултатите от подобни разпити. Също така, министъра по европейските въпроси се оплака, че не вижда никакъв прогрес от страна на Европейския съюз, че се работи интензивно по активен план за присъединяване отношение към Европейския съюз. Той също така е, изрази надежда, че по време на ирландското председателство ще се работи по-интензивно и че поне още една от е, главите е, ще може да бъде отворена от предприсъединителните преговори. Мисля, че когато свържем това с е, е работата на парламентарната делегация в Турция и проследим дали има възможност за отваряне на главите 23 и 24, когато става дума за правата на човека. Тоест, в този случай ние би трябвало малко по-интензивно да се занимаем с тези теми. Също така имахме срещи в парламента с Комисията за хармонизация на законодателството с европейското законодателство. За нас двете не беше много интересно, които бяхме там, ние двете, но мисля, че беше по-важно да участваме в различни разговори в различни градове и в случая е, мога да кажа, че ще има редица конференции между европейски и турски депутати, които е, могат да бъдат е, депутати на национално равнище, т.е. от отделните държави членки, където ще става дума за добро управление и борба с тероризма. Това е което мога да посоча във, връзката с, във връзка с срещата с Анкара и трябва да посоча, че е, европейската делегация в е, Анкара беше изключително е, отзивчива към нас, особено контактната точка, е, която до голяма степен допринася за срещи с представители на гражданското общество и също така с представители на различните министерства и на парламента. Имахме и един логистичен проблем – с който трябваше да се справим. Искахме да отидем на турско-сирийската граница, обаче имаше мъгла и не беше възможно. Трябваше обаче по тази причина да променим маршрута си. Е, летяхме с самолет до Адана и след това с е, автомобил до Газиантеп, е, където продължихме програмата си. И искам да благодаря на делегацията на Европейския съюз там и на секретарите тук, е, че успяха да организират всичко това. Сега, е, за ситуацията на турско-сирийската граница, е, голямо впечатление ни направи, когато видяхме че около 200 000 души е приело турското правителство като бежанци в бежански лагери, които са доста обикновени като условия, обаче дават добра възможност за предоставяне на най-необходимото на хората там. Лагера, който посетихме, има много хубава инфраструктура, нещо като самоуправление, има нещо като съвет на бежанците, които участват в е, живота в лагера и в неговата организация. Има училища, има детски градини, и има също така и е, медицинска помощ, е, така че това не направи голямо впечатление. Имах възможност да разговарям с губернатора на Газиантеп и му обясних, всъщност му благодарих специално за това, Добре е да се знае, че подобни бежанци е, няма да се върна толкова бързо обратно в страната си и Турция е, всъщност е подготвена за един по-дълъг период от време да помогне на толкова много хора. Повече проблеми, отколкото бежанците в лагерите имат бежанците, които са приети в семейства и които не са регистрирани. Тук е, мога да посоча, че Турция работи по закон за бежанците, за закон за предоставяне на убежище, обаче той не е все още е, довършен, така че ако едно лице е, там не е регистрирано, няма право на социална помощ, което създава проблеми, е, разбира се. Е, що се отнася до Европейския съюз и различните европейски институции, които предоставят хуманитарна помощ, трябва да намерят начин да помогнат на тези бежанци, е, било чрез международни международни или е, национални неправителствени организации. Много трудна е ситуацията на бежанците, които не могат да прекусят турската граница. Беше ни е, казано, че не винаги там има ток. Е, края на декември бяхме там и установихме, че има палатки, така че ситуацията на тези хора наистина е много тежка. Ние ще пишем на комисар Георгиева да бъдат положени опити за устраняване на бюрократичните пречки и е, директно да се окаже помощ на турското правителство или на други организации, които се грижат за сирийските бежанци, да се действа по възможност е, небюрократично и да се намерят е, пътища да бъдат обхванати и онези бежанци, които до момента не са обхванати. В бежанските лагери проведохме разговори с сирийски бежанци и аз след това имах разговори с сирийска младежка организация. Центърът е, е, за бежанци Всъщност в центъра на оплакванията е, беше Европейския съюз, че не се намесва в достатъчна степен в конфликта и фактически по този начин индиректно се подпомага правителството, което е, води борба срещу собствения си народ. Е, когато аз казах, че ако е, допуснем военна намеса от наша страна, ще ескалираме конфликта, получих в отговор от тези хора, че не споделят това мнение. Мисля, че тук Мога да посоча, че имаше смисъл от това посещение на нашата подкомисия. Съжалявам, че е, конференцията на всички европейски министри на вътрешните работи не можа да наложи е, собствена специална програма за приемане на сирийски бежанци. Аз не знам а, коя е а, точната дума, която трябва да употребя, но наистина е признак на добросъседска помощ, че Турция приема толкова много бежанци, но а, все пак инфраструктурата на страната не може да понесе до безкрайност това. Искам да подчертая а, искането, че Европейския съюз под формата на Resettlement програма може да а, подпомогне бежанци, които са в Турция или в съседната съседни страни, като Йордания или е, Ливан, тези бежанци могат да бъдат приети, защото трябва да се очаква, че този конфликт няма да приключи скоро и че за бежанците е, той ще бъде е, реалност и те ще трябва да останат там години наред. Това е, което исках да посоча. Виждам, че госпожа Вържия не е тук и не може да направи допълнения. А скоро Говорих пред е, делегацията за Турция и в АФЕТ имаме също доклад. Това е следващия доклад за Турция и е, ние ще предоставим нашия доклад в е, писмен вид и ще установим доколко тук са необходими изменения, в каква форма. Сега давам думата на господин Обяс. Благодаря. Благодаря, госпожа председател, за това, че сте изготвили този доклад и за направеното посещение. Благодаря и за това, че раздадохте доклада в писмен вид. Прочетал го с голям интерес. Както казах, със сигурност е, този доклад ще окаже голямо въздействие е, върху изготвянето на е, годишния доклад. Искам да кажа нещо съвсем накратко във връзка с проблематиката, свързана с човешките права в Турция като цяло. Най-общо споделям вашето становище, вашите оценки на настоящото положение в Турция във връзка с правата на човека. Основният принципният въпрос е дали чашата е полупълна или полупразна. Е, ситуацията сама по себе си продължава да бъде деликатна и трябва да е, следим как се развива нивото на водата в чашата, дали отива надолу или нагоре. И мога да посоча, че моментната снимка показва, че е, в момента още е, някои неща трябва да бъдат направени. Каква е нашата нагласа, какво е нашето е, виждане в Европейския съюз по отношение на вътрешно-политическите проблеми в Турция? Как е, виждаме развитието в тази страна отвън? И когато се помисля по тези въпроси, бих казал, че колкото и да се опитваме да водим диалог, непрекъснато Удреме на камък, когато протестираме срещу определени явления, определени ситуации или когато имаме определени резерви. Трябва обаче да показваме последователно поведение спрямо Турция. Ако не правим това, ще постигнем твърде малко. Вероятно, често нашата критика е, се оказва контрапродуктивна и е, води до обратен резултат. Много неща в исторически аспект могат да се нарекат скандални, като си помислим, че през 2005 година Европейския съюз започна преговори за присъединяване е, с, към Европейския съюз на Турция. Да, и в даден момент този процес сега е, като че ли е напълно блокиран. Това всъщност противоречи на искането за последователно поведение по въпроса за правата на човека и тяхното спазване в Турция. Ние сега наистина трябва да се опитаме да създадем основа за разговори в политиката и да спазваме класическата максима, че когато бъдат започнати преговори, те трябва да бъдат доведени до край – ние трябва да се опитаме да излезем от това затишие. Имаме смяна на правителството във Франция и това също е важно. Вероятно ще преживеем смяна на парадигмата е, в политиката на правителството по отношение на Турция. Е, позициите е, бяха твърде пуристични, белязани от културни и религиозни акценти предшественика на президента Оланд многократно е казвал е, или по-скоро се е произнасял е, по тази тема, като е, разбира се е залагал особено много на аспектите, които споменах. Аз мисля, че сега дискусията може би ще бъде много по-прагматична и може би ще се променят доста неща. Това е тематика, която особено интересува нашата комисия, най-вече глави 23 и 24 от преговорите с Турция. Там трябва да бъде отбелязан напредък. Става дума за свобода, сигурност и вътрешна политика. Развитието на ситуацията с човешките права в положителна насока може да бъде гарантирано само когато постигнем напредък и Европейския съюз трябва да излезе от е, това затишие. Мисля, че в противен случай това би добило драматични размери. Имам предвид тези 100 000 бежанци и дори повече, които поради трагичните събития в Сирия са намерили убежище на турска територия. В даден момент Европейския съюз би трябвало да се намеси, защото в противен случай нашата политика за опазване на правата на човека просто няма да даде резултат. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Вержия. А, каквото искате да кажете вие от ваша гледна точка и ако можете да отговорите на въпроса на господин Овио за тенденцията, която се вижда в правозащитната ситуация по време на тази двудневна визита. Аз прочетох окончателния доклад, е, в който, към който се присъединявам. Аз се извинявайте, че закъснях и не можах да чуя в началото. Моите сътрудниците ми казаха в общи линии това, което казахте. Искам да кажа една нещо съвсем дребно. Струва ми се, че тук не се споменава а, изчерпателно кюртския въпрос, който беше повдиган от неправителствените организации, с които се срещнахме на място. Аз, а, вие знаете, че този въпрос става още по-чувствителен във връзка с убийството на три кюртски жени в Париж през януари аз до много голяма степен съм съгласна с това, което току-що казахте. Мисля, че когато говорихме с, с правителствени представители, там се открои тяхното отношение към Европейския съюз и съм съгласен, съгласна съм, че има непоследователност в отношението на Министерски съвет, например, на съвета на министрите. Не се отчитат всички последствия и не се третира Турция като останалите кандидатки е, главите 23 и 24 са изключително важни. Те са особено важни за нашата комисия и това, което най-тежи е възможността а, Турция да се присъедини към Европейския съюз, а не въпросите, които вие повдигнахте, защото картината, която видяхме в, в Турция, ако използваме европейската терминология, състоянието на правото, на демокрацията и на правата на човека е доста драматично и се развива в лоша посока. Има хиляди политически затворници в турските затвори, има репресии. А, срещу е, избрани представители, не само кюртски. Така че има истински проблем, който заслужава да бъде обсъждан в контекста на присъединяването на Турция към Европейския съюз. Това само ще усложни нещата. Ще си позволя, госпожо председател, ако ми е позволите да добавя една дума във връзка с последиците. А, с, например, убийството във Франция, защото а, това е много важно а, с оглед развитието на, в, в Турция да започне а, отново диалог между турското правителство и господин Очалан и драматичните събития във Франция да не тежат върху този мирен процес. И аз се радвам, че е предвиден дебат в пленарната зала на Европейския парламент за следващото пленарно заседание, защото е, Европейския парламент е, придава много голяма тежест е, и а, следи много внимателно всички, които живеят на територията на Турция, не само малцинствата, но и всички граждани. В общи линии, както казах, с тези малки резерви, аз подкрепям доклада ви, който е ясен. Може би има един друг важен елемент е, че а, има известни отклонения а, между парламентарната и извънпарламентарната опозиция. Има една сходимост на становищата във връзка с начина и констатациите, свързани с развитието на демокрацията и правата на е, човека, включително и по въпроси на Конституцията, което за мен беше много важно. Благодаря, госпожо Вържия. Мисля, че докладът може да бъде разширен и да говори малко повече а, за онова, което обсъждахме във връзка с кюртския въпрос. Споменах, пропуснах да спомена в устното си изложение за множеството гладни стачки. 600 души обявиха гладна стачка. И а, това беше по съвет на самия Юджалан. Но Чух, че и министъра на правосъдието е, се е опитал да намери решение за да се сложи край на гладната стачка. Може да отразим това в доклада, както и казаното от вас за различните становища на различните опозиционни групи. И преди да дам думата на комисията, може би, господин Абиелс, много внимателно изслушах онова, което казахте. Вие попитахте каква е тенденцията. Естествено, тенденцията е нещо повече от това, което може да се научи за еднодневна среща. Аз следя отвън дебата по правата на човека в Турция, четейки и гледайки, но Бях изненадана от откритостта на цялото гражданско общество и а, различията от това, което се пише от обсъжданията на е, Конституцията и отделните становища на критици, журналисти и институции – проявяващи приятелско отношение към кюрдите, тази разлика се, раз, се увеличава. И беше направено предложение, защо да не съсредоточи съсредоточим вниманието си върху тези въпроси, например с един специален семинар в Брюксел само за правозащитната ситуация, да се информираме, не само да описваме различни инциденти, а да откроим и тенденциите. И мисля, че трябва да бъдем по-активни, да имаме по-интензивен диалог по правозащитни проблеми с парламента в Турция, с правителството, с гражданското общество. Аз бих била много за това да се направят по-големи усилия да се отвори отново глава 23-24. Е добре, че вие следите доклада за присъединяването на Турция, вие може би може да ни помогнете тогава, когато изготвяме програмата за тази година, за това да видим как може да проследим правозащитната ситуация в Турция. Господин Кристос Макридисник, предста, заместник ръководител на отдела за Турция в комисията. За мен ще бъде всъщност много интересно чуя какво вие искате да кажете, макар че гледам в друга посока. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Благодаря за проведените разисквания по такъв широк спектър от проблеми, които комисията също следи отблизо. On, uh, Искам да поставя в центъра на изказването си е, съдебната система и нейната връзка с правата на човека и е, да ви запозная с нещо като резюме на нашия анализ е, на част от проблематиката, която вие очертахте. Е, ще започна с делото Пинаршеле. Мисля, че той е пример за структурен проблем в турската наказателно-процесуална система. И този структурен проблем е свързан с дългата продължителност на процесите, отмяната на съдебните актове в рамките на един и същи процес или изменяване на обвинението в хода на процеса или промяна на съдебния състав в хода на процеса. В този случай обаче има и нещо хубаво. Е, съдиите на първа инстанция отказаха да приемат решенията на касационния съд. И е, в третия е, случай ставаше дума за пленарен състав на касационния съд, който бе постановил съответното решение. Така че все по-очевидно е, че съдиите се стремят към отстояване на своята независимост, включително по конкретни дела. Както казах, um, uh, турската наказателно-процесуална система страда от структурни проблеми, неефективност, голям брой нерешени дела, дълга продължителност на процеса и дълъг срок на задържане под стража в предварителната фаза на процеса. Особено по знакови дела. Далеч повече е с стойностите от средното за Съюза. Е, също така, когато съдилищата постановяват задържане под стража, предварително задържане, те обикновено не се мотивират. Това е друг проблем. Това засяга правата на защитата, както и други права. Особено когато делата имат допирни точки със свободата на сдружаване и свободата на изразяване. Ние е, много е, работим е, с Министерството на правосъдието, с Висшия съдебен съвет, с Института за обучение на съди. Третия реформаторски пакет има много големи амбиции трябва само съдиите да се произнасят вече по обезпечителните и охранителните мерки в производството, трябва да мотивират актовете си и до голяма степен се прехвърля материята към съдебния контрол, вместо да стои на плоскостта на произволното задържане. Очакваме и по-съществени реформи, Надяваме се, че такива ще бъдат осъществени с четвъртия пакет предложения. Сега искам да засегна темата за независимостта на съдебната власт. Е, тук аспектите са два. Външна независимост спрямо правителството, парламента и вътрешна независимост. В смисъл че независимостта на съдебната власт не е независимост на системата като цяло, а на отделния съдия и на отделния съдебен състав да постанови решение, което намира за уместно в случай. От гледна точка на външната независимост, през 2010 година Конституцията бе изменена и Висшия съдебен и прокурорски съвет бе променен. Този съвет управлява е, израстването в кариерата е, на съдиите и прокурорите. Сега 16 от 22 ма членове на този съвет е, се избират с пряко гласуване от колегите си съди и прокурори. Това съответства на стандартите на Европейския съюз, които той на свой ред е възприел от съвета на Европа и е много важна стъпка към независимост в Турция. От гледна точка на независимост имаше една система, при която съдиите се оценяваха вътрешно с оглед това доколко са изпълнили решенията на висшите съдебни инстанции, включително касационния съд. Това ограничаваше независимостта на съдиите и като изискване бе премахнато с конституционната реформа от 2010 година. Тъй, че според нас на институционно равнище е, са прияти законодателни изменения, които могат да гарантират независимостта на съдебната власт. Разбира се, тези изменения трябва да бъдат претворени в практиката Както казах вече, работим е, и с Министерство на правосъдието, и с Института по правосъдие, и с Висшия съвет на съдиите и прокурорите, за да усъвършенстваме обективните е, критерии, съобразно които се вземат решенията, засягащи съдиите и прокурорите. Ще приключа с една бележка за преговорите за присъединяване. Комисията застъпи същото становище и миналата година. Ако искаме Турция да продължи да се реформира с оглед на стандартите в Европейския съюз, се нуждаем от един устойчив процес предприсъединителен. Трябва да започнем да отваряме глави, преговорни глави. Това бе споменато от всички оратори. Трябва да започнем да водим сериозни преговори и ние сме напълно съгласни с тази позиция. Председателят, благодаря, госпожа Вержия. Ако ми позволите, това не е съвсем обичайно, но малко бях шокирана от казаното от вас. Има повтарящи се теми, които непрекъснато излизат. Е, например, продължителността на наказателните процеси и факта, че е, съдята обосновава решението си само с доказателства събрани в полицейското производство, е, но не и е, в хода на съдебно следствие. мисля, че това също е аспект на независимостта на съдебната власт от една страна да се, направи, да се направи разлика от една страна между работата на полицията и от друга страна напълно независимата работа на съдебната власт. Полицията е, е друга сфера. Няма е, да е, се спирам на методите, които използват полицейските органи в Турция при разследване на тези случаи, но съдебната власт трябва да има възможност да анализира, респективно да успори или да отхвърли е, доказателствата събрани в хода на полицейското разследване. Това никога не се прави. Според информацията, която ние успяхме да съберем и тя е консистентна информация. В смисъл няма изключение от нея. Мисля, че това е аспект, на който не бива да обръщаме гръб. Председателят, благодаря. С това приключваме отчета на нашата малка делегация за това посещение. Е, положението с правата на човека е, в Турция ще остане в нашия дневен ред през 2013 година и ще е, продължим тясното си сътрудничество с делегацията в Турция. Ще видим, разбира се, и как ще се развие работата по доклада за Турция в Комисията по външни работи. И сега стигаме до точката за бивша Югославска република Македония обмен на становища във връзка с правата на човека. Там, е, с оглед предстоящото посещение на делегация на нашата подкомисия, това правим в сътрудничество с съвместната парламентарна комисия и делегацията е, към бившата, е, към, т.е. делегацията към съвместната парламентарна комисия между Европейския съюз и е, бивша Югославска Република Македония. Госпожа Вержия ще бъде председател на е, тази делегация при посещението. Ако ми позволите, ще използвам е, краткото е, съкръщение БЮРМ. Бяхме решили нашата подкомисия да изпрати делегация още миналата година, но това не можа да се осъществи. Надяваме се, че сега ще успеем да изпратим делегацията. Отново започвам. Добре дошли официално на господин Хаджи Какис. който всъщност ще е, е основният ръководител е, на е, делегацията на съвместната парламентарна комисия Европейски съюз Бюрн във връзка с нашето посещение. Ние сме готови да изпратим през февруари наша делегация, така че е много положително да проведем обмен на становища сега. Оглеждайки се, мисля, че вие сте много по-надълбоко навлезли в тази тема от мен самата. Разполагаме с последния доклад за напредък на страната, изготвен от Европейската комисия през октомври 2012 година. Там е посочено, че страната продължава в достатъчна степен да изпълнява политическите критерии за членство в Европейския съюз, за да започне преговори, но трябва темпото на реформите е, да бъде запазено във всички е, съответни сфери, включително правова държава и свобода на изразяване, включително практическо прилагане, както и практически диалог между правителството и опозицията който се нуждае от допълнително доразвиване. Надявам се, че сега ще чуем повече информация за ситуацията в страната, за ситуацията в нейния парламент. Мисля, че това ще ни помогне да преценим дали да изпратим делегация или не. Извън свободата на медиите и има и други теми, които е, стоят на нашето внимание, включително е, решението е, от декември 2012 година на разширеното отделение на съда по е, правата на човека по делото на господин Елма Сри, срещу бивша Югославска република Македония. Описвам делото е, в кратце. Е, той е гражданин е, на е, Германия и на Македония отива в Македония, задържан е там, изпратен е с самолет в Афганистан, където е подложен на изтезание и след като се установява, че няма никакво отношение към терористични групи или към Алкайда, е върнат в Европа. И се опитва да търси правата си за това, което му е причинено. Е, например, изтезанията, на които е подложен и нечовешкото и унизително отношение, на което е подложен, докато е в Македония. Е, миналата година е, ние сме засягали и един друг въпрос за положението на ромското население в Македония. Е, имаме някои гости. Господин Макруба, директор на Европейската федерация на журналистите. Той ще разясни по-детайлно е, как стои положението със свободата на медиите. Госпожа Хедер Грабе, е, ръководител на Политически институт на отворено общество в Брюксел. Е, тя е работила за господин Оли Рен, когато той бе комисар по разширяването. Тя е, е известен учен, е, работещ в сферата на разширяването на Европейския съюз. Както знаете, и Институтът Отворено общество е много активен в Западните Балкани. Изпълнява много проекти, насочени към укрепване на гражданското общество и неговото участие в обществените процеси. На страна на комисията от Генерална дирекция разширяване При нас е госпожа Сайтквист, международен политически консултант. Теоретично, господин Хауит би трябвало да е тук, може би той е на път към залата, той е докладчик в АФЕТ. Е, за бившата Югославска република Македония. Сега, господин Хаджи Маркакис, може би е редно вие да започнете е, нашите разисквания, понеже сте председател на делегацията. Благодаря, госпожо Лахбиле, Благодаря, че ми давате възможност малко по-задълбочено да разгледам ситуацията в Бюрм. Доклада за напредъка, с който разполагате, е положителен. Вие трябва да знаете, че Европейския парламент, съвместния парламентарен комитет е винаги на страната на страните кандидатки. Ние се опитваме да бъдем добър приятел на всички държави, които искат да се присъединят към Европейския съюз и бившата Югославска република Македония направи специален напредък, постигна специален напредък в повечето от сферите, но въпреки всичко имаше по някои пунктове някои въпросителни. Първо бих желал да представя общата положителна оценка, а именно, че е, предвид економическата криза страната се справя доста добре. Ще откроя някои въпросителни в момента. Първата въпросителна се отнася за междуетническите отношения – може би знаете, че в Македония има голямо мнозинство, значително мнозинство. И сега тук трябва да бъдем много внимателни. Мнозинството от обществото от неалбански происход и едно голямо мълцинство от албански происход имаха значителни проблеми след обявяването на независимостта на страната и Охридския процес и Охридското споразумение по урегулираха нещата, но в една ситуация от този род не може да се каже, че всичко е уредено. Не е като в Швейцария, Появяват се от време на време проблеми и понякога а те са доста сериозни. През първата половина на 2012 година имаше редица инциденти, убийства, които засилиха напреженията между обществеността и доведоха до публичен процес. Правителството реагира зряло на тези междуетнически протести, но независимо от това в обществото, когато се случат убийства, се създават напрежения. Искам да очертая добросъседските отношения, съседските отношения. Вие знаете, че държавата има проблеми с южния си съсед по името. Аз и обаче ще откроя проблемите, които стават по-остри с източния съсед България. Това ни тревожи много, защото става дума за гражданските права на гражданите, които са с двойно гражданство или подават молба за българско гражданство. Е, съобщават ни за случаи на хора, които са граждани на Бюрм подават молба за друго гражданство, особено българско, и те до известна степен биват наблюдавани следени, критикувани открито. Мога да ви кажа, че в нашия съвместен комитет имаме български колеги от всички политически групи и мога да видя а, как се развиват нещата. Всички те подчертават ни проблеми, които не бяха посочвани преди две години и това е от 2012 е, година, защото има инциденти. Например, мога да спомена тук инциденти с хора, Спаска Митрова, например, в е, случая Резински, Мара Бунева и мемориалната плоча, която беше е, атакувана. Има напрежение, за което говорят нашите български колеги от всички партии. Е, говореше се за а, о, а, между министрите от, на, на външните работи. Е, Напрежението с България са много по-големи поради близките езици, поради общото историческо минало и а, там проблемите са сериозни. Трябва да разберем, че тук един часовник, който цъка а, грит, гръцките проблеми не намаляват, но из, а, така а, докато загрижеността на България се увеличава. Вие сама споменахте ромския въпрос. Всъщност е, има известен напредък по отношение на ромите, защото има стратегия приета от е, правителството да се за ромско включване 2014-2016 година. Ние приветстваме това. Въпреки това обаче виждаме, че е имало няколко, няма да ги нарека злоупотреби, но е, използване на новата визова политика на Европейския съюз, която дава възможност на граждани да напуснат съответните страни. И това а, е накарало държави, например, като Германия, да поставят под въпрос защо то толкова много граждани получават възможност да пътуват в Германия в сравнение с предишни периоди и тази стратегия на включването всъщност не работи особено добре и има място за подобрение. Искам да откроя инциденти, свързани с медиите. Знае, че господин Грубер ще говори по този въпрос но можем съвсем ясно да кажем, че ние като Европейски парламент, заедно с комисаря Фюле, който в момента се намира в Скопие, ясно говорихме за свободата на медиите, тъй като има много примери на намеса на правителството и имаше силна реакция, нетипична, недипломатична реакция от страна на комисаря Фюле. И ние бяхме в ролята на добронамерен а, преговарящ, защото напрежението срещу комисара беше много голямо но имаше натиск от страна на заместник е, министър-председателя Тахири. Е, тя обедини всички страни. Е, те седнаха на масата на преговорите. Този процес беше много полезен. Ситуацията се подобри до неодавна, на 24 декември, за съжаление, по време на парламентарна сесия по бюджета, най-голямата опозиционна партия, социал-демократите, предизвикаха инцидент вътре в парламента. Те бяха изведени от парламента. Това се случва и а, тук, в нашия парламент, случвало се в миналото, но много от тях в този случай бяха изведени от Народното събрание и също така а, журналисти бяха изгонени от парламента. От тогава насам а, има бойкот на парламента от тази опозиционна сила. И това е нещо, което представлява стъпка назад. И ние трябва съвсем ясно да издигнем знамето на Европейския парламент. Господин Кама, колегата ми от съвместния комитет и аз трябва да решим кога да посетим държавата, например в началото на февруари, при сегашната ситуация не можем да го направим. Утре ще имаме заседание да решим какво можем да направим, защото един бойкотиран парламент не е парламент, който ние като евродепутати можем да посетим. Вчера говорих с външния министр и искаме да намерим решение, което да обедини, обедини партиите. Искаме да подпомогнем на ситуацията и това е доста трудно. Свободата на сдружаването е осигурена. Нямаше случаи, такива случаи в законодателството. И накрая има редица добри отраслови реформи, които обаче се подкопават от не предвидимостта на политическата система и това е вярно за редица сфери, отразени от преговорните глави, глава 23 и 24 24 е свобода и сигурност, 23 е правосъдие и вътрешен ред. Ние би трябвало обаче да бъдем да, да упражним натиск. Това беше направено от комисара Фюля, Аз говорих и за нашите дейности. Трябва да упражним натиск, както казах, за да може държавата да продължи да върви по верния път, защото ние бихме желали да започнат преговори с Европейския парламент, но не можем да си затворим очите за това, което става там. Благодаря господин Хаци Маркакис и благодаря за това, че ни уведомихте, че ще вземете решение дали да отидете там или да не отидете. На разширеното заседание на бюрото ще обсъдим това. Има една група парламентаристи, които бойкотираха и турския парламент, но за нас това не беше причина да не обсъждаме правозащитната ситуация там, но ще останем във връзка. Следващия оратор е господин Грубер, директор на Европейската федерация на журналистите. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще се възползвам а, от а, езиковото многообразие в парламента, за да говоря народния си език, френски. Стигаме до нов момент тук. Темата за свободата на пресата от години се обсъжда поне сред журналистите в Македония, но има известно ускорение на процесите последните месеци. Декември, т.е. ноември, бе приета закон за декриминализиране на клеветата. Нещо, което журналистите много нетърпеливо очакваха и има висящи над 700 дела, около 700 дела в е, бившата Югославска република Македония. Ще я нарича Македония за по-кратко. Е, това е огромна бройка предвид големината на страната. Както е, каза и господин Хаджимар Какис, през декември имаше един много тежък инцидент с ръкопашен бой. Една голяма група журналисти бяха изхвърлени от парламента и в този контекст си спомням също, че за вчера групата за размишление на високо равнище за медиите, създадена от комисария Крус. изрично цитира позицията, че всяко присъединяване към Съюза следва да бъде обословено от свобода на пресата и категорично запазване на разнообразието. За съжаление, те отдавна искат да се присъединят към Европейския съюз и когато първата вълна на присъединяване се осъществи през 2004 година, не можаха да го направят, но сега тези условия ще се спазват. Както каза и господин Хаджимаркакис, понякога повеят е студен, понякога е топъл. Е, законодателната и политическа среда не е непременно благосклонна към свободата на изразяване на журналистите. Има доста цензура. Има също и економически е, сделки, които не се сключват напълно прозрачно и има и събития, част от които споменах, това всичко ни кара да мислим за нещо, което често забравяме, когато говорим за свободата на изразяване, а именно ежедневната работа на журналистите, тяхното сдружаване. Изрично бе направено искане е, да се е, подпише едно писмо превентивно, от журналистите в Македония, за да задействат своите синдикати за отстояване на правата им. Нещо, което до сега не е направено. Мисля, че това е проблем свързан с много голяма намеса и господин Фюле взе повод и от този случай, за да формира позицията си. Е, значи е, няма колективни отношения е, като съсловие в Македония, когато се говори за журналистите. Всеки от тях е в индивидуални и трудови отношения със своя работодател и по тази причина работодателите могат да оказват съществен натиск върху журналистите. Има едно решение, което ние смятаме за произволно или поне спорно за отварянето на телевизионния канал А1 и след това препятстването на издаването на лицензия на телевизия А2. Тези процеси не протекоха прозрачно. В момента, в който един телевизионен канал започне да критикува правителството, той си губи лицензията поради, да кажем, данъчни нарушения. Въпреки, че в данъчно отношение други медии могат да бъдат точно в същото положение започнете диалог между журналисти и правителство за реформа на медиите от декември 2012 година, след това изгонване на журналисти от парламента, което споменах. В момента парламентът подготвя реформа на законодателството относно медиите. Но за момента професията, съсловието не е допуснато в разискванията. Всъщност, е, журналистите отказват е, в сегашния състав на комисията да е, разискват с правителството или с парламента. Това е, тревожи тъй като трудно може да се извърши реформа на едно съсловие и неговата работа без мнението на самото съсловие, т.е. на журналистите. Споменах телевизионния канал А1, но мога да говоря и за някои съществуващи предавания, които все още се продуцират и които ръководителите на каналите отказват да излъчват. Например, има продуценти и журналисти с готови предавания и никой канал не желая да ги излъчи. Е, и съвсем очевидно е, че често пъти в такива случаи става дума за политически мотиви. От друга страна, е, фун... економическото функциониране на медийния пазар може да се определи като непрозрачно. А, имаше купувания, прекупувания, продажби не е ясно кой какво точно притежава. И за това е важно да се припомни, че един от критериите на Европейския съюз е да има много висока степен на прозрачност, досежно собствеността върху медиите. Това е нещо, което липсва в Македония. Е, трудно е да се знае един канал на кого принадлежи и кой го контролира. Всичко това а, е, а, е, ни води до определени изводи. А, може да се каже, че има напредък а, с декриминализирането на клеветата. Това е послание, което сме длъжни да излъчим. А, е, правителството е, е, определи миналата година свободата на медиите като един от своите пет приоритета в контекста на присъединяването към Европейския съюз. В този смисъл не трябва да се гледа само приемането на един закон, а положението като цяло. И положението като цяло не удовлетворява. Смятаме, че в момента е, има както топли, така и студени пови и освен това има доста е, хвърляне на прах в очите, що се отнася до свободата на пресата. С това ще приключа изказването си. Благодаря. Е, господин Грубер, сега госпожа Грабе. Um, Благодаря. Ще се съсредоточа на бележките си първо за върху положението на ромите, което беше споменато от господин Харимакакис. И ам, това е информация, която вълнува обществеността и ам, ще, би трябвало да бъде включена в бъдещата делегация. Ще кажа няколко неща съвсем накратко за състоянието на парламентарната демокрация, турмоза. някои от нещата бяха споменати вече от изказалите се преди мен. Първо, по положението на ромите, има правителствена стратегия. Проблема е, че а, Бюджетните е, средства за ромите е, са много малки. Опитвам се да а, е, натъпча много информация в 5 минути. А, искам да спомена а, възможността да се и бих искала да запитам да помоля под комисията да зададе въпрос защо защо правителството изразходва толкова малко средства, особено а, за образованието, което е изключително важно. Втори въпрос е как правителството възнамерява да е, изпълни рамковото охридско споразумение по отношение на ромите. Чува се често за това, че има редица ромски партии, които участват в управлението на страната чрез министър без, министър без портфейл и заместник министри, но в държавната администрация броя на ромите, бошняците и турците е много нисък и наистина много от проблемите, всички проблеми, откроени в декадата на ромското включене, образование, вечни имуществени права, здравеопасване и така нататък, не са показали напредък. И както каза господин Хаджимакакис, е а, един параметр, е, един показател за положението на ромите е броя на ромите, които искат да напуснат страната. Миналата година те бяха повече от 8000. И също така има нелегален расов е, профайлинг за да се налагат визови ограничения. Имаше трима случаи на расово профилиране, в, които са в националните съдебни инстанции. Това ще доведе до повече проблеми. Тук има един омагиосен кръг. Разбира се, ромите не са единствените маргинализирани групи в страната чието, чието а, условия се влушават. ЛГБТ общността също така страда еднополовите бракове се смятат за а, анормални. Искам да привлека вниманието ви за някои случаи а, е, на делото Ел Масри. Мои колеги са организирани. На 13 декември миналата година Европейския съд по правата на човека постанови, че конвенцията е нарушена в това дело чрез измъчване, произволно задържане, правителството предприе а, стъпки за а, спиране на практиката, за дезинформиране на чуждестранни институции. Ние сме загрижени, че това, което се наблюдава в делото Елма Сри е а, несправяне на правосъдието в страната с подобни случаи. А, очевидно е, че сигурността и службите за сигурност продължават да действат извън закона. Няма начин да се решат проблемите, които доведоха до задържането и измъчването на господин Елмасри. Правителството твърди, че е изследвало действията на службите за сигурност. Също така трябва да се предвидят мерки, за да се предотврати това. И бих насърчила под комисията да а, направи така, че никой немски гражданин или гражданин на друга държава няма да бъде изложен на подобно отношение. А, чуваме, че оправданието е, че предишното правителство е било под натиск на американското правителство. Сигурна съм, че подобни аргументи ще бъдат споменавани, но вие трябва да задавате много сериозни въпроси, защото това са проблеми със съдебната система, което ще бъде проявено и в дела в местните съдилища и това е много опасно за демокрацията. И съвсем накратко споменах, че сме загрижени за събитията, от 24 декември. Също така сме загрижени от тормоза на а, граждански организации. А, искам да кажа, че има колеги, които са обект на политически репресии по лустрационните комисии. Съжалявам, че трябва да кажа, че този въпрос не се повдига в диалога на високо равнище по въпросите на присъединяването. Бихме желали много повече от тези въпроси да бъдат засегнати. И накрая Нека да разгледаме а, Скопие 2014 година, когато отидете в а, а, Скопие. Задайте въпрос за бюджета. Няма прозрачност. закона за одита на публичните, изразходването на публични средства не е прозрачен. Така че може би трябва да зададете а, въпрос за изразходването на средства и кой ще а, упражнява доклада. Благодаря, госпожо Граб, за, изра... за изчерпателното ви изявление. То ще ни ви помогне да подготвим посещението ни. Някои от отговорите всъщност ще бъдат включени в парламентарния доклад, например делото на Ел Масри, също така и тъй като нямаме много време, сега ще дам думата на госпожа Свайквист от Генерална дирекция Разширяване. Благодаря, госпожо председател. Вместо да повтарям вече казаното от преждеговорившите, които засегнаха разнообразни теми и за това им благодаря. Бих искала да допълня казаното, засягайки някои други сфери, свързани с правата на човека. Първо, в общ порядък бих отбелязала, че Цялата страна е на ниво на развитие досежно правата на човека, което може да се очаква на този етап от предприсъединителния процес. В някои отношения има повече напредък, в други отношения по-малък. Опазването на правата на човека изисква време, значителни ресурси, понякога експертни познания от чужбина. Напредък може да се постигне само бавно. И затова в последния доклад беше отбелязано, че в някои отношения, като права на жените, права на децата, права на хората с увреждания, има прекалено бавен напредък, особено когато въпросите са свързани с социално-економическа тематика. Искам обаче да ви запозная и с нещо хубаво в страната. В някои страни структурите по правата на човека са твърде разпръснати, децентрализирани, обаче сега а, има единна структура в Македония, която съществува от 15 години и всяка година изготвя доклад. Това е важно не само за правителството, но и за повишаване на осведомеността на населението Особено внимание тази структура обръща на утвърждаването на правата на децата и на правата на задържаните лица и на лицата настанени в места за лишаване от свобода. Мисля, че това е добър пример. Избрала съм една-две сфери, които предизвикват тревога, не споменати до тук, Комисията трайно изразява опасения във връзка с състоянието на местата за лишаване от свобода. Комитетът за предотвратяване на изтезанията към съвета на Европа в средата на миналия месец излезе с много подробен доклад в тази връзка. Е, също така се притесняваме за националния омбудсман, който извършва редовни проверки по протокола ОПКАТ. Той трябва да има такава възможност. За какво се притесняваме? Недостатъчна храна, недостатъчна хигиена, липса на достъп до медицинска помощ, слаб контрол за внасенето на наркотиците, непредотвратяване на насилието, недостатъчен брой служители и надзиратели съотнесено към броя на задържаните лица. Нуждаем се от допълнителни стъпки в това отношение, включително преразглеждане на процедурите за персонала, е, допълнително обучение на персонал. Е, миналата година имаше съобщение за нарушение на е, права. Въпреки, че не е добре това, че се, все още се държат хора в единични килии. Вярно, че тези случаи са намалели, което е положително. За сега се предприемат само частични решения. Бюджетните и е, персоналните ограничения са тези, които в момента препятстват по-нататъчния напредък. Друго свърз... основно право, свобода, която все още не е спомената, е правото на справедлив процес от справедлив и безпристрастен съд в разумен срок – има около 4-5 хиляди оплаквания, които постъпват годишно при националния омбудсман и огромната част от тях са свързани с съдебната власт, а сред тях най-голям дял са тези за продължителността на съдебния процес. Висшия съдебен съвет и Върховния касационен съд също получават голям брой жалби в тази връзка. И в тази връзка са и най-големия брой дела, срещу Македония пред Европейския съд по правата на човека, както и най-големия брой осъдителни решения. Трябва съдебната система да подобри своята резултатност. много голям напредък има в решаването на залежали дела но няма достатъчно добра информационна система, поради което някой път просто не се откриват делата, които висят с години и все още не са приключени. Съвсем накратко по забраната на дискриминацията. И тук също имаме положителни и отрицателни аспекти. Положителен аспект е законодателството, напълно съобразено с Аки Коминотери с международното право. Вече е, е, трябва да бъде решен въпросът е, за дискриминацията на основание сексуална ориентация. Омбудсманът обаче отбелязва, че а, обществената осведоменост е на много ниш, ниско ниво. Комисията за забрана на дискриминацията и омбудсманът решават а, жалби, свързани с правата на а, лицата с различна сексуална ориентация, но няма единна структура, която да защитава правата на тези лица. Ето една тема, по която ще застъпя казаното от преждеговорившите, а именно свободата на изразяване. А, през миналата година това беше основна тема, когато говорихме за правата на човека в Македония. Искам да припомня успехите. През ноември текстовете от наказателния кодекс за обида и клевета бяха отменени и беше възприят гражданско-правен подход съобразно член 10 от Европейската конвенция за свободата на изразяване. Това декриминализиране на клеветата беше силно подкрепяне, но от Парламентарната асамблея на съвета на Европа, Организацията за економическо сътрудничество и развитие и нашия комисар в продължение на години. Комис... Страната предприе реформи, каквито голяма част от държавите членки на Европейския съюз все още не са предприели. Това е следователно огромна стъпка, но само първа стъпка и разбира се много ще зависи от начина по който новите норми се прилагат от съдили жилищата. Последен момент за случилото се на 24 декември в парламента. Е, това накърни репутацията на страната е, е, в много лош момент след успехите от миналата година. Работната група за медиите беше добър форум. Господин Хаджимакаки засегна този въпрос. Тя работеше резултатно. Това беше форум, в който журналистите се решаваха с представители на правителството и решаваха проблемите чрез диалог. Бихме искали тази група да възобнови работата си, защото те не само отстояха падането на наказателната отговорност за клевета, но а, работят и по трудовите права на журналистите, а, по етичните стандарти на журналистическото съсловие, тъй че много работа очаква групата. Тя трябва да започне отново работа. Председателят, благодаря. Мисля, че сега вече си изградихме доста пълна картина след всички тези изказвания на областите, в които е постигнат напредък и областите, в които такъв липсва но длъжна съм да държа под око часовника. В моят списък се е записал господин Кукан. Кой друг от евродепутатите желая да се изкаже? Господин Крамер. И госпожа Яна Котакис казва председателката. Господин Кукан. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем накратък, е, защото всичко, за което исках да се изкажа, е, беше казано вече от преждеговорящите. Господин е спомена въпросите е, равенството между половете, особено на пазара на труда и в процеса на вземане на решение е един проблем. Има много голям брой жени парламентаристи в сравнение с, с много е, стари държави членки на Европейския съюз. Държавата е подобрила правната рамка, но съответните институции трябва по ективно активно да защищават основните права на практика. Необходимо е да се подобри административния капацитет, междуинституционалното сътрудничество, изграждане на доверие, което е изключително важно за една държава на път да се присъедини към Европейския съюз. Има някои спекулативни аспекти на разглеждането на ситуацията. Аз не смятам, че ако се бойкотира парламента, е добрия начин да се провежда някакво решение, каквото и да решение да вземете, да отидете или да не вземете, да не отидете, трябва да бъдете много деликатни и чувствителни, за да може да се избегне една възможно, едно възможно тълкуване, че не отивайки там, вие насърчавате политическите сили, които пречат на нормалното функциониране на институциите. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Крамер. Благодаря за изслушаните доклади. Мисля, че преди две години имаше дискусия в Скопия. Там ставаше дума за това дали Македония ще възприеме картата на правата на човека, която е част от Лисабонския договор, обаче те пропуснаха точно този параграф, който се отнася до сексуалната ориентация, т.е. не признаването на хомосексуализма. Това беше проблем на дискусия и за всички се оказа, че не е проблем, но е, едно е ясно. Аз оказах е, точно, че ако не възприемете този параграф, нямате шансове да влезете в Европейския съюз. И затова сега питам как е реагирала комисията на това, какво се е случило и след като е, изслушахме всичко това, виждам, че нещата са се влушили вместо да се подобрят. Второ, дали ние да отиваме там на място или не, мога само да посоча, че е, това пътуване на делегацията трябваше да се състои преди два месеца и всички ние е, направихме необходимите резервации, след което е, беше спряно пътуването, защото председателят е, на делегацията беше болен. Това може да се случи, но знаете, че за всяка функция има заместници. Но тъй като е, заместникът е от друга партия, е, беше отказано цялото пътуване без значение какво ще се случи с нас или не. Аз мисля, че с нашата делегация не могат да се отнасят така. Аз съм пропуснал определени срокове по този повод и сега просто да отидем там. Да, журналистите от парламента да бъдат изключени след това да се разказва, че бюджетът е прият в тази или онази форма, за мен това е невъзможно. Просто тук се потъпква един от основните принципи на демокрацията. Смятам, че трябва да възприемем много ясна позиция. В минало миналото не винаги сме го правили. Какво решение ще вземем е друг въпрос, но тъй като става дума за бизнес as usual, не всички политически групи е, могат да отидат там, но не може по този начин да се е, третира парламентарната демокрация. Смятам, че тук трябва много ясни знаци да поставим. Благодаря, господин Крамер. Е, сега госпожа Яна Кодакис. Uh, Um, the... Благодаря. Искам да засегна правата на лицата с различна сексуална ориентация. Е, беше казано, че тази защита е, е слаба, повече от слаба е. През 2010 година беше ревизиран законът за забрана на дискриминацията и сексуалната ориентация беше премахната. Обаче хомофобски възражения бяха направили, направени от е, православният архиепископ е, на е, Македония, той приравни отношенията между хомосексуалните партньори с отношения между животни, нещо, което намирам за обидно като православна самата аз би трябвало да има повече подкрепа за правата на тази общност и е важно нашият парламент да изпрати ясно послание. Е, надяваме се, е, че това, което е планирано като прояви за разясняване и за повишаване на осведомеността, ще бъде е, превърнато в факт. Господин Залавракус, Аз съм член на комисията и много се радвам, че ще чуя, че се развиват нещата добре по отношение на правата на човека. Трябва обаче да видим дали тези подобрения наистина стигат до, а, до достигат стандарта на Европейския съюз и дали можем да измерим разстоянието между ситуацията в тази държава и стандартите в Европейския съюз. Когато излита самолет, той започва да набира височина. И аз се опитам, аз опасявам, че в момента а, а, Бюрм а, излита нагоре, но не е стигнала а, височината, на която самолета ще лети. Е, свободният пазар не функционира, корупцията преобладава и Европейския парламент в 2010 година не успя да чуе господин Талер, именно защото господин Талер беше замесен в скандал, след това беше оправдан и друг беше осъден за това. Аз поисках да бъде извършено разследване в този случай, но това още не се случва. Нека да се надяваме, че скандалът няма да бъде свързан с развитието на ситуацията в бившата Югославска република Македония. Трябва да кажа обаче, че целта на нашето посещение ще бъде следното. Когато Европейския парламент посети Македония, как трябва да се гледа на него? Като проправителствена дейност или като а, е, дейност, подкрепеща бойкота? Как ще се види посещението ни от е, правителството, дали е като подкрепа за правителството или дали правителството няма да каже, че ние подпомагаме на опозицията. Това ако отидем, ако не отидем, как ще се разглежда, дали като бойкот на парламента, ние самите сме парламентаристи, трябва да отчетем специфичностите и проблемите в региона. Това са нещата, които трябва да разгледаме и да се види дали е уместно да посетим Бюрн или не. Председателката благодаря. И аз искам да споменя, че тук е госпожа Ясна Поляк от е, посолството, която е изготвила писмено изложение, но ние нямаме време за него. Аз ви уверявам, госпожо Поляк, че всички членове на нашата подкомисия и други ще получат вашето изявление в писмена форма. Благодаря, госпожо председател. Аз чух само един конкретен Стен въпрос от господин Крамер на комисията. Ще се съгласите ли да а, а, чуете отговора в двустранен а, порядък? Естествено, двете делегации ще работят съвсем накратко. Госпожа Свейтквист, има ли а, дискриминация от страна на комисията по въпроса за хората с различно сексуална ориентация. На мен въпросът не ми беше много ясен. Добре, ще го уредите в двустранен порядък. Трябва да закрием това заседание на господин Хацима, си иска да каже нещо. Само е, е нещо, което каза господин Салавракис дали да се отиде или да не се отиде. Много си спомням предшественика на сегашния представител на Европейския съюз в Скопие, понеже той говореше с опозицията, той е, стана, беше обявен за персона нон грата, която обслужва интересите на Европейския съюз и не бих искал е, да обсъждате това. Има има възможност и да се отиде, но не под шапката на съвместния комитет, а по някаква друга форма. Благодаря, казва председателката, благодаря за съвместната работа, ще видим, ако пътуваме и може би ще организираме още едно заседание. Сега обявявам следващата точка Етиопия. Моля нашите гости да дойдат тук на трибуната и да видим дали не можем да осигурим малко повече време за дискусията. Okay, uh, so, um, colleague... И така, уважаеми колеги, малко ще променим последователността, в която ще обсъждаме. Видеото ще бъде последно, защото за него няма да ни трябват преводачите. Знаете, че решихме и сме изготвили Искам да помоля колегите, които няма да проследят дебата за Етиопия, да напуснат тихо залата. И сега изпратихме делегация а, в Етиопия а, от 10 до 14 февруари. Един пълен ден срещи с Африканския съюз, а другия ден да се разгледа ситуацията в Етиопия. Като казвам, ние в момента трима души са предвидени да отидат. Господин Рата, заместник председателя на нашата подкомисия и аз. За съжаление не е ясно кой ще бъде третия човек. Да се надяваме, че ще определим такъв човек. Иначе двамата ще е, отидем. Естествено, ние имаме доста опит от различни мисии за наблюдаване на избори. Ние организирахме тази размяна на мнение, за да получим информация от първа ръка съсредоточавайки вниманието си само върху Етиопия, без да обръщаме внимание на други държави в Африка, които ще разглеждаме, когато е, спо, обсъждаме е, тези проблеми. Госпожа Лесли Уесков от Human Rights Watch има проблеми с влака, но не може да бъде тя тук. Имаме етиопски а, правозащитен а, специалист, а, който е тук в а, Белгия. Господин Джаред Хайле Мария, който ще ни говори за свободата на сдружаването състоянието на гражданското общество и правозащитниците в Етиопия. Господин Вилем Алтхов от Генерална дирекция ДЕВХО, той ще ни информира за проектите за финансиране на Европейския съюз на място. Имаме госпожа Франческа Рато от службата за външна дейност и виждам и господин Берман в сред аудиторията, който беше главен наблюдател, ръководител на мисията за наблюдаване на изборите в 2010 година. Госпожа Анна Гомеш е тук, както винаги. И така. Може би Аз бях главен наблюдател в 2005 година. Виждам представители на посолството на Етиопия. Благодаря за вашия интерес. И започваме сега с вас. Thank you. Благодаря, госпожо председател. преди да прочета изказването си, искам да направя една дребна бележка. В това изложение не представлявам позицията на Етиопския съвет за правата на човека. Аз съм работил там 8 години като служител, но сега живея в изгнание, защото се оказах издирван от властите just uh, representing as uh, an individual human activist. Така че тук е, всъщност изказването ми е такова на индивидуален активист, активист в лично качество. Госпожо председател, почитаеми евродепутати, и благодаря ви сърдечно за това, че ми позволявате за втори път да говоря пред вас и да споделя с вас опасенията си за правата на човека в Етиопия на това важно заседание. Преди около 7 години се изказах за пръв път пред вас на извънредно заседание, организирано от подкомисията по развитието и външните работи и подкомисията по правата на човека. Това бе през май 2005 година. Ставаше дума за политическите убийства на около 200 души а, в онзи момент а, насред Адисабеба. Днес обаче ще говоря за положението с правата на човека в Етиопия и в частност за свободата на сдружаване и свободата на печата. През последните близо 7 години след изборите през май 2005 година, положението с правата на човека в Етиопия се е променило напълно и нямам предвид, че се е променило в положителна насока. Има а, репресия, която вече е узаконена и санкционирана от съдебната система. произволни правомощия са дадени на държавните органи противно на Конституцията на страната и на международноправните стандарти за правата на човека. През последните 6 години, особено след изборите от 2010 година, където отново победи е, ръководещата партия, 99,6% от местата в парламента за тази партия, бяха прияти драконовски мерки в парламента, включително за свободата на сдружаване. Това е част от стратегията на правителството да притаи своите опоненти, в частност журналистите. Днес ще се спра на двата въпроса, които споменах свобода на сдружаване и свобода на печата. Етиопия е сред страните с много лоши показатели за свободата на пресата. Журналистите са основна цел на атаки от страна на държавните органи и на законите за борба с тероризма. Срещу много журналисти се повдигат обвинения за тероризъм и предателство. Хиляди журналисти са на пуснали страната от 2001 година на сетне заради страх от задържане, от произволни съдебни процеси, от изтезания. Повечето от тези журналисти са арестувани неколкократно, техният живот е бил заплашван, подлагани са на изтезания. И е, срещу тях обвиненията за тероризъм не са отпаднали след бягството им от страната. Днес шест журналисти в Етиопия са арестувани, сред които двама еритрейци. Местонахождението им не е известно. Министърът на външните работи каза, че се знае къде се намират през 2007 година и ги представи по телевизията, но е съвсем неясно всъщност къде те се намират. Ушета и Ескандарму и Усо Кетачо страдат, са сред тези, които страдат в етиопските затвори Фатих е един много известен вестник, в който работеше един от тези журналисти. Той беше автор на а, периодична рубрика а, и а, сега е в затвора. Той е, е задържан през юни 2011 година по обвинение в тероризъм, а през януари 2012 година съдът го осъди на 14 години лишаване от свобода. Това е Рейоц. Също така му бе присъдена и голяма глоба. През 2013 година касационният съд отхвърли жалбата срещу осъдителната присъда и потвърди последната. Скендер Нега. Той е баща на 7-годишно момче, известен е европе... етиопски журналист, блогър, е, пред него стоят същите проблеми. Арестуване през септември 2011 година по обвинение за терористичен заговор. През юли 2012 година Федералният Върховен съд го осъди на 18 години лишаване от свобода. Е, пет е, изгнани журналисти са осъдени в същия процес. През септември 2012 година съдът разпореди конфискацията на дома и на колата на съпругата на Джаред Нега. Има и друг колега, който бе арестуван през юни 2011 година по обвинение, че планира терористични атаки. Той е, е главен редактор на вестника Тарам Батай и е, избяга от страната е, от страха да не бъде проведен срещу него процес. През януари 2012 година съд го осъди задочно на 14 години лишаване от свобода, докато за кратко време беше пре, задържан предварително, той бе подложен на е, изтезания. Също така един сътрудник е, на вестника е, Мюсюлмански дела беше арестуван през юни 2012 година, задържан в Федералния център за задържане. През 2012 са му повдигнати обвинения по закона за борба с тероризма. съобщила на съда, че е бил подложен на побои и изтезания, докато е бил задържан. Всички независими журналисти работят е, в условията на висок стрес и натиск от страна на правителството. Е, независимият вестник Фатих е, беше затворен. Главният редактор през август 2012 година получи обвинение е, за клевета. Той също така избяга няколко дни след като му бяха повдигнати обвиненията. По отношение на свободата на сдружения, е, Прокламацията от 2009 година, въздигната в закон от е, етиопския парламент, е, много тежко се отразява е, върху е, работата на много неправителствени организации. Този закон неправомерно ограничава благотворителните организации и издруженията, особено тези, които работят за правата на човека. Няма да навлизам в тези ограничителни разпоредби на прокламацията, превърната в закон, но но ще се спра по-скоро на проблемите след като започна нейното прилагане. След, според доклада от 2012 година на Международната организация на труда, Етиопия е една от пете страни в света, които се споменават изрично за тежки нарушения на свободата на сдружаване. Част от последиците на прокламацията сега. След приемането на е, закона, е, редица правозащитници напуснаха страната. Организациите е, също в значителна степен се самоцензурират, тъй като се страхуват, че в противен случай могат да нарушат прокламацията. Според доклада от 2012 година на Amnesty International, след приемането на прокламацията като закон, поне 17 организации са променили предмета си на дейност от права на човека към сферата на развитието. Единствената организация, която работи за проследяване на правата на човека в страната, Съветът за правата на човека в Етиопия, се натъква на много проблеми при пререгистрацията тя бе принудена да смени името си. Сега тя се нарича съвет за Етиопски съвет за правата на човека, но законът не позволява да се използва прилагателното етиопски, ако организацията няма минимум 5 офиса. И така организацията беше принудена да прекрати договорите с част от служителите си, да затвори част от офисите си. А правителството е запорирало над 9,5 милиона бира, около 566 штатски долара, принадлежащи на тази организация. Етиопския съвет за правата на човека е изключително се занимава с правата на човека и такива проблеми има Европейската, е, т.е. Етиопската асоциация на жените адвокати. Близо 70 50% от служителите им трябваше да бъдат уволнени, близо 10 милиона а, бир а, трябваше да бяха запорирани от правителството по техните сметки. И двете организации обжалваха а, мерките на правителството, но Върховният съд отхвърли жалбите им, поради което средствата им все още са запорирани. И последното, само като изброяване, Европейската етиопската асоциация на учителите е една много стара организация. Тя не получи разрешение да се пререгистрира според новото законодателство. Сега преминавам към заключенията. Надявам се, че описаните от мен случаи ясно показват, че има стереотип на нарушение на правата на човека в Етиопия и този стереотип е претърпял драстична промяна през последните години. Етиопското правителство явно предпочита да легализира и да оправдава правонарушенията си, вместо да повиши показателите за защита на правата на човека, за демократизацията и за правовата държава. В резултат на това хиляди етиопци всяка година напускат страната. Други хиляди пък са задържани за дълги срокове, обикновено без съдебни процеси или пък с политически процеси поради политическата им принадлежност или мнение. Лидерите на опозиционните партии, правозащитните организации, членовете на гражданското общество не получават правото си на свобода на изразяване и свобода на сдружаване свободата на сдружаването и мирни протести е напълно блокирана и забранена от правителството. Добра иллюстрация е сегашното мирно европейско мисиоманско протестно движение в страната, което бе брутално потъпкано от етиопските държавни органи. Голяма част от протестиращите бяха задържани, бити и изтезавани от службите за сигурност а много от тях все още са задържени. Лидерите на това мирно движение бяха арестувани и срещу тях се подигат същите а, обвинения а, за тероризъм. Всичко, което става, не е провокирано от никакво насилие, от никакъв тероризъм срещу правителството. Обикновено хората е, се обвиняват е, за престъпления, свързани с дружаването или мнението и за това, че са изразили критика срещу правителството или неговата политика или отделни служители, респективно. Надявам се, че Европейският парламент ще разследва тези факти, които представих. И бих е, искал да приключа изказването си е, препоръчвайки на е, вашата подкомисия да посетите страдащите журналисти в Етиопия и да говорите с правозащитници и с правозащитни организации, които са напълно парализирани поради невъзможността да осъществяват е, редовната си дейност. Благодаря. Председателят, благодаря господин Хайле Мариам, за вашето изказване и за вашите препоръки. Сега господин Ойтхов от Генерална дирекция ДЕВКО. Разбирам, че вие ще ни кажете някои неща и за проектите, които финансира Европейския съюз в Етиопия. Thanks, Благодаря, госпожо председател. Бях помолен да кажа няколко думи за сътрудничеството за, по въпроса с гражданските организации. Може би ще бъде добре да кажем нещо за закона, за който току-що се говори, който се нарича прокламация за благотворителните организации. Това е един закон, който урежда правото на а, благотворителни организации и дружества. Има нова агенция по този закон. А, и всички а, орга, организации в гражданското общество трябва да се регистрират в тази агенция. Задачите на тази агенция включват а, проследяването на сектора и отчитането пред правителството. Тази агенция а, и, излиза с а, директиви, с насоки, за да се спазва закона. Важно е също така, че има и категоризиране на организациите в гражданското общество. Това са три категории. От една страна има чуждестранни благотворителни начинания, етиопски а, организации, които действат с повече от 10% от а, приходите им от чужди а, източници и трета категория етиопски а, дружества, а, благотворителни дружества, които нямат право да получават повече от 10% от чужбина. Разглеждат се дейността а само на третата категория етиопските благотворителни институции. И освен това, за контекста е важно да се говори за едни насалки, които се появиха през юли 2007 година за определенето на административните и оперативни разходи на тези институции. Това е, е насока 3070. Там се казва, че административните разходи на благотворителните организации и дружества не би трябвало да бъдат повече от 30% от общите разходи и по-голямата част от финансирането трябва да бъде за прилагането на мерките – Голямата част от средствата обаче са за административни разходи. Аз очертавам тази правна рамка, за да представя начина по който ние си сътрудничим в Етиопия с тези организации, особено по фондове от Европейския фонд за развитие. През последните няколко години има а, фонд за гражданското общество, който беше създаден а, по а, с 4,7 милиона евро. Той функционираше до 2011 година. Опитът е доста положителен, много ефикасен, много ефективен. Но това беше преди новия закон да влезе в сила. По сегашния закон с продължаващата подкрепа на тези организации се това става по Европейския фонд за развитие. Има две фази всяко от които е, е за 6 милиона евро, общо 12 милиона. Първата фаза започна в 2012 година, втората фаза се планира да бъде одобрена през 13-та година и ще започне да се прилага в 14-та година. Този фонд за гражданското общество е изключителен. Финансирането се окачествява като вътрешно или национално финансиране, следователно най-различни видове организации могат да бъдат включени в този, да подлежат на финансиране от този фонд. Проекта има два основни компонента. От една страна има безвъзмезна помощ за благотворителни и други организации чрез различни форми на сътрудничество с етиопската страна, развитието на селските райони, например, достъп до правосъдие и така нататък. Това е техническа помощ, главно включваща обучение и на тези организации, включително и равнопоставеност на половете. Има също така един тристранен ръководен комитет, който се състои от представители на правителството, гражданското общество, делегациите на Европейския съюз. А, гражданското общество има повечето от а, членовете в този орган. Неговата цел е да се създаде доверие между участниците. А, това е една възможност да се подкрепи гражданското общество в Етиопия с цел да се създаде и да се поддържа едно жизнено гражданско общество в Етиопия, което да включи също така и а, правителството. Една втора програма, в която ангажираността на Европейския съюз е свързана с насърчаването на основни програми. Това е една голяма програма с много донори, подкрепена от е, Италия, Австрия. Е, това е една програма, която да предостави услуги за образованието, да е, разшири е, селското стопанство е, в страната. В рамките на тази програма има и елемент на социална отчетност, който се прилага от тези организации които се ангажират с повишаване на информираността на обществото за различните общества, подобряване на планирането, отчитането на бюджета, отчетността. Фондовете, които подхранват тези организации, също се окачествяват като национално финансиране и по този начин различни такива организации могат да бъдат е, финансирани. Има и други аспекти, повишен, подобрен диалог между правителството, но това ще бъде а, а, нещо, което колегата от а, службата за външна дейност ще говори. Госпожа Арато от службата за външни отношения има думата. Добро, добър вечер на всички. Благодаря за това, че ме поканихте на това заседание, което ми позволява да допълня казаното от колегата от ДЕВ. By, by, um... Ще започна, потвърждавайки че наистина Европейският съюз изпитва определени тревоги във връзка с състоянието на свободата на сдружаване и правата на човека и свободата на пресата, както и широкото тълкуване на понятието тероризъм в Етиопия. Естествено, че има е, тероризъм, който застрашава Етиопия и е легитимно да се води борба с него, но е, Борбата с тероризма може да се отрази неблагоприятно върху свободата на медиите и на сдружаването, ако се тълкува разширително това понятие. Поради това не само Европейската комисия като такава проявява интерес към ставащото в Етиопия, но тя се опитва да допълни дейността на държавите членки. 20 държави членки са представени в Етиопия. Най-големия брой е, представителства в Етиопия е, от цяла Африка. Имаме много сериозно сътрудничество по отношение на, сътруднич... на диалога и е, съместната работа. Европейският съюз води диалог в областта на правата на човека, задавайки рамка и подкрепя стратегията на Африканския съюз, което ще допринесе за възприемане на стандарти на целия континент. Европейският съюз е, има набор от е, механизми, както казахте и вие, както каза и колегата, чрез които се е, съчетават действия за подпомагане на развитието, политически и дипломатически действия. Разбира се, госпожо, ще остана на разположение за всички допълнителни въпроси. Е, позволете ми да откроя пет основни механизма, които са от голямо значение за Европейския съюз. Първо, работната група за сектора на гражданското общество. Е, Европейският съюз е, допринесе съществено за образуването и през 2012 година. Там има представители на правителството, на гражданското общество, на държавни органи съпредседател е представител на Европейския съюз и друг съпредседател е представител на етиопската делегация към Европейския съюз. Тази група през 2013 година ще провежда ежемесечни заседания. Законът за гражданското общество и неговото изпълнение там ще бъдат активно обсъждани. Вторият механизъм е форумът на високо равнище между групата за подпомагане на развитието и съответните министерства. Там проблематиката на гражданското общество от 2010 година е, трайно присъства в е, дневния ред. Въпросите е, свързани е, с е, повторното заселване скоро също бяха добавени. Е, Фонда за гражданското общество на Европейския съюз, той съществува от април 2010 година, колегата го спомена, общата му цел е е повишаване на ролята на недържавни структури в държавните процеси в Етиопия, така че да се увеличи участието и приноса на организациите на гражданското общество в ключови аспекти на управлението и развитието. Имаме и друг форум за обсъждания между етиопското правителство а, и а, Европейския съюз и това са съответните текстове от споразумението Котону, от Котону. Е, диалога по член 8 в частно. Е, ние е, се срещнахме на 13 декември с новия министр Хайле Мариям в контекста на този политически диалог и наред с други въпроси Европейския съюз постави пред министъра опасенията си във връзка с правата на човека. Проведохме открита дискусия, поставихме в частност два въпроса. Първо, прилагането на прокламацията за борба с тероризма и второ, запорираните сметки на двете организации, които бяха цитирани е, Етиопския съвет за правата на човека и Етиопското сдружение на жените адвокати. Най-сетне искам да кажа, че правата на човека се подпомагат от работата по целите на ООН за развитие в рамките на хилядолетието. Там има план за изпълнение и се подкрепя изпълнението на препоръките на универсалния периодичен преглед. Етиопия е член на ООН и на съвета по правата на човека. Може би това ще е подходящ случай да се използва членството за усъвършенстване на Конституцията. Ще използваме тези възможности като лостове за въздействие. Е, само един последен е, коментар. Мисля, че на предстоящото ви посещение в Етиопия в средата на февруари ще бъде много навременно и полезно да оцените положението с правата на човека в Етиопия и най-вече да покажете присъствието на Европейския съюз, неговата решимост да подпомага процесите на място и да допринася за отстояването на правата на човека. Председателят, благодаря ви и надявам се че и а, е, вашето изказване ще получим в писмена форма, защото то бе много добро обобщение. Сега давам думата за коментари. Господин Берман. Благодаря господин Хайле Мариам за това, че говорихте за тези журналисти в затвора. Това е нещо ужасно не само журналисти и всеки, който е хвърлен в затвора за това, че е изразил политически възгледи. Винаги е утешително да се чуе, че а, техните имена са публично оповестени. Благодаря ви за това, че сте направили това. В а, в Етиопия има ужасяваща репресия срещу журналисти, срещу правозащитници и също така е ужасно, че Съединените щати Европейския съюз, независимо от това колко мога да приветствам усилията на колегите от службата за външна дейност, усилията да се подобри положението участи в тази страна, въпреки това, големите е, е, сили подкрепят режима, продължават да подкрепят режима. Защо го правят? Поради стратегическото положение на Етиопия и географското и положение. Онес е, излита се за Сомалия от американска база в е, Етиопия. Всичко това е толкова цинично, че тези безпо, безпилотни самолети изобщо излитат от там. Мисля, че Европейският съюз трябва да бъде много по-твърд в е, заклеймяването на публично пространство, пълната липса на свобода в страната и би трябвало да настоява за свобода на политическите затворници и на затворените журналисти, че трябва да настоява за открит диалог с представителите на опозицията, за да може тя да се да изрази своето становище, да настоява за слагане на край на е, мъченията е, и е, да се е, предотврати пасторалния начин на живот. Е, хората, които живеят в много тежки битови условия, в а, а, райони, които са засегнати от суша. Това са около 220 хиляди души в Гамбала, които заслужават по-добра участ. Аз бях наблюдател на изборите в 2010 година а, тогава ние трябваше да бъдем неутрални. Аз бях неутрален и доклада беше а, доб, от добро качество. И аз не исках за, заради доклада да се изказвам рязко. Исках да имам диалог с, с всякакъв вид диалог в Етиопия. Проведох часове разговор с, с представители на Етиопия. Надявам се, че Европейския съюз ще приеме нещата много си, сериозно и ще предостави помощ. Благодаря. Преди да дам думата на Гана Гомеш, искам да благодаря на преводачите за това, че останаха по-дълго и сега Мари Кристин Вершия трябва да продължим на английски. И мисля също така, че няма да може да покажем видеото. Унеси от вас, които се интересуват, ние го имаме. То е 4 минути. А,